Ladies and gentlemen, good afternoon. Здравейте, госпожи и господа, добър ден. Добре дошли. May I welcome you to the office? Добре дошли, казвам, на следобедната част от заседанието на Комисията по е, юридическите въпроси. Специално е, добре дошли на нашите гости на днешното изслушване, посветено на опазването на търговската тайна. Господин Берже, господин Гресле, господин Веро, господин Стофус, господин Страуел, господин Порс, господин Бьорст и, разбира се, нашия докладчик, госпожа Легрип. И без да губим повече време, е, нека да помоля нашата докладчица да ни въведе накратко, преди да е, чуем докладите. Добър ден, колеги! Добре дошли в Европейския парламент на нашите гости. Тук е, в, в юридическата комисия на Европейския парламент на това изслушване, посветено на проекто директивата за опазването на търговската тайна, така в кавички. Благодаря ви, господин председател за това, че организирахте това изслушване по първоначална идея на един от заместник-председателите на нашата комисия, тук колегата от ляво на мен, Жан-Мари Кавада. Благодаря му е, за присъствието и за посветената работа е, в тази област. Благодаря и е, на нашите външни докладчици. които а, ще допринесат своите експертни знания по темата за опазването на търговската тайна. Не се съмнявам, че техният принос ще бъде и поучителен и, и значим, разбира се, за бъдещата ни работа. Новаторство, конкурентоспособност, ноу-хау, доверие, растеж, познания, инвестиции, изследователска и развойна дейност, поверителност, защита, правна гаранция. Това са ключовите думи, жалоните, ако щете, по пътя, които ще трасират пътя, казвам, към общата ни работа по проекто директивата, внесена от Европейската комисия. Изслушването е значение, значение за конкурентоспособността на, на нашите търговски дружества, за непрекъснатото новаторство, динамизма на развойно-изследователската дейност в Европейския съюз. Добре е както е, и днес след, обед Европейският съюз да бъде отворен и отзивчив към е, своите партньори, към е, всички заинтересовани страни, от, от бизнеса, от академичната общност. Но общото тук, между всички, това число и нашите докладчици, е, че сме се натъквали на в реалната практика на предизвикателствата, свързани с тази материя. Имам още няколко основни неща да кажа, е, като встъпление към нашето изслушване, но съвсем накратко бих искала да повторя е, някои съображения, които е, са познати на колегите от юридическата комисия, не веднъж съм ги развивала търговска тайна понятие недостатъчно уяснено, но във всеки случай възприето. Е, нека да е ясно, че търговската тайна е, по определение по същество не може да остане тайна за винаги, за, за вечни времена. Тук имаме едно друго измерение, една друга логика. Става дума за факт, информация, крегален камък, така да се каже, на определено търговско ноу-хау, което се опазва, което може да се превърне в нематериален актив, е, в нематериален капитал – на търговското дружество. И тази информация, това ноу-хау от търговски или професионален характер, има своята стопанска, промишлена и технологична същност и следователно стойност. Тук не става е, дума за това по текста, както ни го е представила Европейската комисия, да бъдат е, издигани препятствия, е, да бъдат спускани завеси, да бъде забулвана тайната. Напротив, целта е да се създаде една правна основа, върху която да се гради доверието и обезпечава разпространението на информация, на знания, на новаторски идеи. Ето, е, с а, е, тези пояснения, мисля, ще можем да, да разговаряме по-осведомено днес тук, както а, е, винаги сме го правили в нашата комисия, така обхващайки материята от всички нейни страни. И разбира се, надявам се нашите гости да задълбочат от, от друга страна този разговор в полза на цялата, бих казала, европейска економика. Благодаря ви, госпожо Легрип. Преди да поканя уважаемите ни гости да вземат думата един по един, бих искал да ви напомня, че тук сме много строги с времевия регламент. Всеки от вас, докладчици, ще разполага с по 10 минути. Това е много рядко. Тук в парламента, уверявам ви, е, някой депутат да получи 10 минути за изказване, може да се чувствате привилегировани. И с това давам думата пръв на господин Берже. Благодаря, господин председател. За мен е чест е, да бъда тук сред вас от името на нашата групировка Алстом. Рядка чест е това. Не съм юрист, трябва да ви предупредя. Освен това, ще се изкажа на френски язик, въпреки че по-голямата част от иллюстрациите са на английски. Вече 25 години работя в групировката Алстом, но Покрай това съм бил командирован в Съединените щати, в Китай и къде ли не по света. Така че мисля, имам един глобален поглед върху въпроса за ем, търговската тайна. Алстом е, е технологична групировка, <clears throat> е, която има значителен е, интелектуален е, капитал. Е, е, говорим за 800 милиона евро годишно. И за нас капиталовложенията в техническия прогрес са от абсолютно безусловно съществено значение и ние приветстваме проекто директивата за търговската тайна. Ще е, представя нашите мотиви ще е, се опитам да хвърля и известна светлина върху някои неясноти. Първо, както е, посочи госпожа докладчица е, Легрип, всичко като определение на тайната, търговска или стопанска тайна, някак хвърлят сянка върху онова, което се опазва поверително. Тук не става въпрос за някаква конспирация, за някакъв таен заговор. Става въпрос за опазване на нематериалните активи, на нематериалния капитал, на интелектуалната собственост на едно търговско дружество в нашата област и особено в Алстом определението на, на, на, на това ноу-хау, на, на тази търговска тайна се свързва с технологични процеси, с оборудване, с способи, с а, собствени технологии, запазени марки, проектна документация, е, списък клиенти, всичко като информация, което обезпечава стопанската ни дейност. И ние непрекъснато обогатяваме това свое ноу-хау и а, става дума за поддържането на а, едно технологично предимство на световния пазар. И поверителността на тази информация разбирате, е от същита, съществено значение, тъй като става въпрос за нашата конкурентно способност. На сайта в интернет на парламента ще се запознаете с един случай, на който се натъкнахме в България преди няколко години. Много интересен случай. Едно е, е, голямо предприятие като нашето, е, обезпечено от юридическа гледна точка, не съумя да възпрепятства изграждането на мощности възоснова на открадната фактически от нас информация. И още повече е, този технологичен проект бе финансиран от Европейския съюз. Значи тук имаме фактически един двоен негатив и на този случай по-нататък ще се върна в експозето си. така наречето ноу-хау в нашия портфейл а, от а, нематериална а, собственост. а, е, ноу-хауто има абсолютно преобладаваща стойност. Начина по който работим по стойността на добавяне, е, по веригата на добавяне на стойност на наше предприятие, което се занимава с транспортни и енергийно-преносни системи, е, ни дава възможност непрекъснато да подобряваме е, конструкцията, дизайна на е, своите продукти, на, своите инсталации и съответно експлуатационните им качества. И тъкмо предимствата, които ние осигуряваме по експлуатационни качества, ни осигурява конкурентоспособност в световен мащаб. И всяка една малка стъпка от това технологично или техническо развитие не може да се защити по линия на търговските марки и тъкмо то е обект на търговска тайна, на, на опазване по вътрешен ред в нашето дружество. От друга страна, ние по този начин способстваме за конкурентоспособността на своите клиенти, тъй като повишаваме ефективността на енергийния отрасъл и ефективността на транспорт. Така че нашата уязвимост е значителна в това отношение. Ние сме изложени на сериозен риск от кражба на интелектуална собственост, което съответно води до отрицателни економически резултати, до безработица и прочие. В България щетите бяха на няколко стотин милиона евро. Две трети от нашия оборот фактически е уязвим Понеже значи става въпрос за системи за оборудване, които не са защитени с патенти или търговски марки, които просто не са патентоспособни, както се казва. И изцяло зависят от текущото ноу-хау. Нашите конкуренти, ако беше един, е, е, е, нямаше да е зле, но те са повече и те много добре знаят какво значи търговска тайна и все по-често така търговски тайни се отклоняват може да се каже, че между 1988 и 1995 е, година е, е, кражбата на интелектуална собственост по този начин се е удвоила за следващия период пак и така нататък. И заплахата иде преди всичко отвътре в дадено предприятие. И още веднъж нека кажа, че нашите работници и служители, нашите партньори, когато получават достъп до, до вътрешно ноу-хау, естествено, могат да го ползват, те фактически го притежават. Онова, което е недопустимо, е да изличат изгода, всеки един от нашите партньори, работци и служители, от продажбата, в кавички, на такава една информация навън. И след това има по света хора, които не гледат на тези неща по същия начин, както гледаме ние. Още повече са добре е, организирани тези правонарушители. И когато информацията попадне в ръцете на някой наш съперник, той може да възпроизведе едно водещо новаторско решение, най-доброто в съответния клас, на себестойност, която абсолютно не съответства на разходите и на инвестициите в продължение на години които сме правили ние за неговото постигане. В българския случай крадецът, който беше едно дружество свързано с Китай, Италия и България, действително успя да се обогати значително. И освен това бих искал да обърна вниманието ви на начина по който се работи в нашия бранш. Нашите е, инженерни екипи работят почти 24 часа непрекъснато, е, с непрекъснато свързана с помежду си. Ние имаме инженери в Латинска Америка, в САЩ, в Калифорния е, и те започват е, да, да работят помежду си по проектите, докато ние още спим в Европа, като си лягат е, вечер ни пращат изработеното през деня, за да започнем ние да, да работим, пък ние го прехвърляме на изток, в, в Малайзия, в Китай и по този начин обратно до Калифорния. Така че това се върти непрекъснато има една непрекъсната електронна свързаност и оттам пораства рискът от неправомерно отклонение на такива търговски тайни. Отдавна минаха времената, когато един дизайнер, един разработчик си работеше сам вкъщи. И ние използваме всякакви възможни средства, за да предотвратим такава кражба. И толкова повече е необходимо единно законодателно решение в Европа. Това би било изключително резултатно решение. Както е, е, казва и вашата докладчица, тук наистина става въпрос за конкурентоспособност, е, за, за милиони работни места. И още веднъж нека кажем това, че е, такова едно законодателство не съществува в Европа, например в България, по моя пример, е, е, българския съд не можа да постанови, че нашето ноу-хау има каквато и да било стопанска стойност. Фактически съдът постанови, че нашето ноу-хау няма никаква стопанска стойност, докато колегите им, съдилищата в Румъния, в Обединеното кралство, придадоха условна стопанска стойност на нашето ноу-хау. И това се дължи на липсата на единна регламентация в Европа. Изключително отжизнено, и неотложно значение е въпросната проекто директива. Бих искал сега малко да, да обърна проблема в посока към новаторството, тъй като твърде често се остава с впечатлението, че този текст някак си обръща погледа назад ние смятаме, че е, проекто директивата ще даде възможност за редица е, е, общи програми за изследователска и развойна дейност, така че тази научно-изследователска дейност да не остава единствено в стените, между стените на научно-изследователските институти, на на, на учебните заведения. Фактически е, общото признаване, юридическо признаване на търговската тайна ще освободи търговската тайна от е, веригите на националните ограничения и ще даде възможност за размах на научно-изследователската и развойната дейност. Благодаря. Съжалявам, че трябва да бъда толкова строг, обаче наистина времето изтече. Е, двамата следващи докладчици, е, е, Гресле и Вьеро, двамата имат общо 10 минути. Благодаря. Благодаря за възможността да представя делото. Аз се наричам Максимо Гразеле и оглавявам компания, която се нарича Вълбруна. Компанията е основана 1925 година в Виченца, недалеч от Венеция в Италия. Това е компания, която вече работи три поколения и е водещ производител и дистрибутор на продукти от нерождаема стомана. Като нашите съоръжения са разположени в градовете на Виченца и Болцано. Имаме 1500 работници, произвеждаме над 170 000 метрични тона неръждаема стомана всяка година. Продажбите ни годишно възлизат на около 800 милиона евро. Не сме голяма мултинационална компания като Alstom, но не сме и малко или средно предприятие. Имаме своите е, дистрибутори в Европейския съюз, по-конкретно Германия, Франция, Обединеното кралство, Испания, Ирландия, Дания, Холандия, Полша. Но нека премина към самото дело. Открадната търговска тайна от Вираж – индийски конкурент на нашата компания. В този случай те откраднаха нашето ноу-хау, както и списъка с потребители, който имаме. Принципно ние имаме специфичен производствен процес, който стига резултатът с желаните характеристики на продукта. Качеството зависи от времето за обработка и изходните материали. Но Валбруна наистина открадна нашето ноу-хау, както и конфиденциални документи за оперативните ни практики. Иначе нашето производство е с три стъпки – топене, рафиниране и леене. При топенето различни видове смеси и скраб се обработват в индукционната пещ. Стъпката рафиниране предполага въвеждането на индустриални газове, топлина обработка за определен период от време, използване на различни феросплави, като обикновено в този случай суровината е никел. Но ние, разбира се, се опитваме да сведем до минимум разходите, като увеличаваме производителността. Всъщност, нашето ноу-хау е перлата в короната, тъй като това не е нещо, което лесно може да се научи. То е плод на дългогодишна работа и научно-развойна дейност. На Вълбруна и трябваха около 17 години, е, за да разработи 340 вида различна неръждаема стомана. Всичко това е откраднато а цената е няколко милиона евро. Около 96% от продажбите ни 2003 до 2012 година се дължат именно на разработените типове неръждаема стомана. Това благодарение на оперативните практики, които бяха откраднати от конкурента. Откраднаха ни списъка с потребители, два конфиденциални списъка, единият с имената на клиентите, начина на плащане и друга търговски важна информация. Втората база данни включва отново клиенти, продажби, по целия свят, количества, стойност на продажбите и така нататък. Тези списъци от клиенти имат неоценима економическа стойност в света на продуктите от неръждаема стомана, тъй като това не е информация, която се предоставя на обществеността. Така или иначе, тя ни е струвала усилена работа години наред. Но конкурента ни открадна тази информация, въпреки много строго ограничавания достъп до конфиденциалните данни. Ние имаме специална система която не позволява на служителите да получат едновременна информация за повече от един клиент или група клиенти. Но Вираж придоби нашите търговски тайни, като използва служител на компанията ни. И го нае, един вид си го купи Господин Зауза се казва въпросния служител. Той започна да работи във Вълбруна през 2000-та година, след това изведнъж ни напусна на 11 септември 2006 година. Оказа се, че са му плащали в наличност приблизително заплата от 120 000 евро разбира се, много по-висока заплата от годишната му заплата при нас, която беше около 30 000 евро годишно. Освен това му бяха обещали еднократно плащане от 80 000 евро заради загубените социални придобивки, когато ни напусне. Господин Зауза нямаше разрешение за достъп до поверителната информация, но той успя да се здобие с нея. Информация за количествата, които произвеждаме, различното съчетание на феросплави и най-удачното време за обработка, както и температура той успя да се здобие и с списъка от клиенти. Беше излъгал, че този списък му трябва, за да състави бюджета. Разбира се, след като се здоби с всички тези тайни, той напусна нашата компания и стана консултант в немския клон на индийската компания Вираж. По-късно обаче Вираж го уволниха, защото вече не им трябваше. Това стана през 2010 година. Той вече беше предоставил цялата ценна информация и контакти. По-скоро, по-късно от него бяха иззети компакт дискове, с нашето ноу-хау. Различни флашки с търговските ни тайни. Господин Зауза твърдеше, че всъщност тук става дума само за ограничен брой от типове неръждаема стомана но имайте предвид, че това бяха много важни търговски тайни, които Вираж след това продаде на САЩ. Започна да ги продава и в самия Европейски съюз. Вираж използва и продължава да използва списъка с наши клиенти, като се опитва да ги отклони към себе си. Мисля, че до сега вредите са около 235,4 милиона евро, от тях 86 милиона за научно-развойна дейност, 149 милиона евро, свързани с по-низкия марш на печалба. Имаше и други вреди по цялата верига от доставки. Контактите ни с производители и доставчици. Вираж започнаха да произвеждат някои от тези типове неръждаема стомана, с което всъщност навредиха и на европейския стандарт. Бяха загубени и работни места в нашата компания 15 на брой. Ние заведохме наказателни дела, граждански дела, срещу господин Зауза, както и срещу Вираж Индия и техния менеджер. Делата още се гледат, но Вираж продължава междувременно да използва нашето ноу-хау за производство на неръждаема стомана. Съвсем скоро ще приключа, казва оратора. Вълбруна, освен това, заведе и дело по тъй наречения раздел 337 в Международната комисия по търговия на САЩ. Нашата задача е да се спре вноса на продукти на вираж в САЩ, тъй като те са произведени с незаконно придобита търговска тайна. За това ще кажа в заключение, че е много важно Европейския съюз да прилага единна система, а не 20 различни норми. Трябва ни общо определение на търговска тайна. Трябва да знаем какво означава защитата на тази тайна и какви са изобщо средствата за правна защита всички държави членки би трябвало да наложат забрана на продуктите, придобити по този начин. Именно така кръците ще бъдат наказани. Благодаря. Thank you very much. Uh... Много ви благодаря. Господин Стоферс, разполагате с няколко минути. Ah, yeah. okay. Well, uh, bonjour. Uh, je remercie... Добър ден. Първо искам да благодаря на вашата комисия за това, че МСП като наносил също може да представи своя проблем. Аз се наричам Тристофер и всъщност отговарям за финансовата защита на интелектуалната собственост. Наносил е малко предприятие, което произвежда нанопродукти от въглерод. Ние бяхме създадени 2002 година в резултат на сътрудничеството между университетите на Лиеш и на Намюр. Също така използваме и технология с катализатори. Е, в нашия случай при производствения процес черния прах може да бъде включен при разработването на различни продукти съгласно техните свойства. Например, това може да е специална боя за корабите, тъй като праха може да полепва по-лесно по повърхността и се отделя по-малко въглероден диоксид. Продуктът ни се използва и в батериите за мобилни телефони, защото увеличава тяхната продължителност на действие. Когато започнах да работя в Наносил 2008 година по въпросите на авторското право бяхме 19 на брой, днес сме 45 служителя, 15 от тях работят в областта научно-развойна дейност. Нашите нанопродукти се разработват чрез мрежа за сътрудничество в цяла Европа, тъй като ние искаме да развиваме изследователската си дейност. Имаме контакти и с научни институти и с предприятия. Като в този случай изследванията ни се финансират или от нас самите, или използваме различни европейски програми, като Хоризонт 2020 и други, рамковите програми 6 и 7. Боята, която споменах, е небиоцидна боя. Тя се нарича Амбио и я разработихме именно по шестата рамкова програма заедно с 30 партньори. Част от информацията при такива разработки е публична, друга част е поверителна. Част от нея може да бъде защитена и от патент. Например, при проекта Амбио, боята, която разработихме, беше защитена с иск за патент, молба за патент, който би трябвало да бъде валиден в множество държави. Ние, както казах, е, кандидатствахме за патент и решихме да продължим разработката заедно с други партньори. Но търговската тайна е нещо много важно в конкретния случай. Наносил е много предпазлив, когато споделя своите тайни с партньорите тъй като наистина желаем да избегнем възможните проблеми и в крайна сметка стратегията ни е да не разкриваме търговски тайни, защото знаем, че това лесно може да доведе до злоупотреби и присвояване на информацията от трети страни. Същевременно при проекта Амбио, ако бяхме споделяли повече информация, щяхме да можем да разработим и самия проект по-бързо. Разбира се, ние споделяхме информация, свързана с структурата на пазара, стратегията за дистрибуция и така нататък, но на практика установихме, че партньорите, включително и наносил, избягваха да споделят такава конфиденциална информация, освен ако тя не е защитена от патент. Мисля, че причините са ясни. Търговската тайна в момента може да се опази само чрез поверителност. На европейско ниво няма рамка, която да позволява тайната да бъде защитена срещу незаконни посегателства от трети страни. Бих искал да кажа само още нещо за Европейската стратегия за научни изследвания – забелязахме, че преди 2010 година Европа разработваше и фундаментални и приложни изследвания, докато сега като чили акцентът пада върху приложните изследвания. Търси се бърза реализация и продукти, които да стигнат до пазара, да доведат до съживяване на економиката на Европа. Струва ми се, че разбира се, ние трябва да развиваме продуктите, услугите, но е задължително да се помисли за начините на обмен на търговска тайна между партньорите. В момента търговската тайна е много уязвима, както вече казах, тя не е защитена. И ако няма патент, ние няма как да бъдем сигурни. Именно за това патентът се оказва много важен при търговската тайна. Накрая, по обсъжданата днес директива, мога да кажа, че тя е изключително важна. За наносил тя е важна, тъй като самия ни модел на стопанска дейност зависи от иновациите и технологиите. На първо място Директивата би помогнала на наносил чрез определение за възможните санкции при злоупотреба и неправомерна употреба. Надяваме се санкциите да имат възпиращ ефект, така че едно малко или средно предприятие като наносил, което финансира със собствените си ресурси, своите научни разработки да може да бъде защитено. На второ място, както вече казах, ние работим в мрежа с сътрудници в цяла Европа. Затова е много важно да имаме хармонизирана правна рамка на европейско ниво, което да защитава търговската тайна, да предвижда едни и същи санкции в държавите членки, с които работим. На трето място много е важно да се защити поверителността. Тя е в основата на търговската тайна. За дружество като наносила мисля, че и за останалите е много важно да обесърчим тези, които биха искали да злоупотребят с нашата интелектуална собственост. Не може да се допуска такова неправомерно използване. Благодаря. I thank you as well. And now we... Благодаря ви. Сега преминаваме към втората част от изказванията. Професор Строуел има думата. Мерси. Merci, monsieur le président. Благодаря. Благодаря ви за поканата. Въпросът е как можем да подобрим защитата на търговската тайна в Европейския съюз. Първо, може би, трябва да ви напомня следното. логиката и мотива за необходимостта от защита на информацията. Това е информация с економическа стойност. Ние не говорим изобщо за защита на всякаква информация. Трябва да има контрол, да се знае кой има законен достъп до съответната информация. Текстът, с който разполагате, ви напомня какви са изискванията. Първо трябва да са предприяти съответните законови стъпки, за да може да защитим бизнеса. Директивата би трябвало да бъде по-прецизна и когато се казва reasonable steps to keep the information secret, е, е необходима по-голяма прецизност. Какво значи разумни стъпки? Освен това, не е ясно кога се предоставя защитата. Казва се, че това става в случая на правно нарушение, но нищо повече. На второ място, Натъкваме се на следния парадокс. От една страна е необходимо да работим в сътрудничество. Непрекъснато четем за това, колко е хубаво да има иновации, колко е хубаво да работим в контакт едни с други. Ясно е, че за да работим с едни, едни с други, трябва да разкриваме и част от информацията си. Особено когато става дума за малко или средно предприятие, както каза и предишния оратор. Но аз съм подбрал няколко проблема, които ми се струват, че трябва да бъдат обсъдени. Необходимостта от хармонизираща директива, също така да има процедури, които гарантират, че не страда прозрачността, да се помисли за по-добри определения на неправомерните действия, отношенията със свободната конкуренция, неяснотата на някои определения и така нататък. Ние се нуждаем от директивата, мисля, че е ясно защо. Между държавите членки има разлики а търговската информация много лесно преминава границите. Маките и средни предприятия не са толкова добре защитени от гледна точка на патентите, затова е необходим и различен правен европейски инструмент. Това, което беше прието до сега, е извън европейското законодателство но ми се струва, че трябва по-голяма хармонизация. Би трябвало съдът на Европейския съюз да може да балансира между основните права. Да, ясно е, че в някои случаи се гарантира правото на достъп до информация, но трябва да се види какви други европейски инструменти трябва да се хармонизират и до някъде това е работа и на Съда на Европейския съюз. Според мен тук трябва да се търси пълна хармонизация, а не минимална. Но, разбира се, това е свързано и с необходимите мерки. Според мен не би трябвало обаче директивата да намалява прозрачността. Знам, че това е лесно да се каже, но така или иначе достъпа до много видове данни попадат извън приложното поле на директивата, което е правилно. Съображение 9 от директивата според мен е съвършенно ясно. Прозрачността не попада в приложното поле на директивата. Има още един проблем, То е определението на неправомерно действие. В този случай става дума за незаконно присвояване на търговската тайна, но това са три различни действия, които подлежат на забрана, както виждате от слайда. Е, според мен е, във всеки от тези случаи трябва по-голяма прецизност, а не само позоваване на непозволен достъп или кражба или подкуп. Като говорим за неправомерна употреба или разкриване, е ясно, че това е нарушение, но пък няма позоваване на нелоялни търговски практики, нещо, което трябва да се добави с оглед на член 39 от ТРИПС. Има и друг много важен принцип – знаем, че свободната конкуренция принципно се налага от пазара. Но нека ви напомня, че имаме член 4, параграф 1, който определя условията е, за придобиване на търговски тайни в случаите, когато това е законосъобразно. Това е принципа, който трябва да ни води. Когато се позволи придобиването на търговската тайна, то се позволява и последващата употреба на информацията. Възможно е тук да има празнина, обаче – аз бих предложил да се въведе ограничение при използването на информацията тогава, когато начина на употреба противоречи на добрите търговски практики. След това да вземем определението за стоки в нарушение. Тук са изброени много думи, както виждате и на слайда – Самото определение гласи, че разработването, качеството, функционирането, процеса на изработване на тези стоки или пускането им на пазара е в нарушение, защото почива върху незаконното използване на търговската тайна. Когато четем думата дизайн, много добре ни звучи на английски, но не и в френския превод. Е, мисля, че текстът е доста неясен. Ето тук се споменава маркетинга. Не виждам как това е свързано с незаконно съобразното придобиване на търговската тайна. След това е, в английския текст е, четем significantly benefit, но това отново е твърде общо, твърде неясно и не доказва пряката връзка между незаконното присвояване и самата стока. Директивата няма да се прилага извън Европейския съюз, но въпреки това ние ще можем да спираме вноса на стоки, които влизат и от извън Европейския съюз, тогава, когато има проблем с търговската тайна. Мисля, че ние можем да отидем и по-далеч. Например, когато стоките е в нарушение са произведени извън Европейския съюз, но чрез технология, при която е открадната търговската тайна, би трябвало също да се помисли за някаква възможност. Защото не винаги средствата за правна защита са достатъчно ефикасни. Връзката с директивата за изпълнение също не е много ясна. И ние не можем да приложим мерките, които ни позволяват запазването на доказателства. Не е предвидена и процедура за граждански обиск. Разбира се, член 7 на директивата за изпълнението почива върху заповедите по делото Антон Пилър. Това е дело заведено в Съда на Обединеното кралство. Ако се предвиди такава възможност, трябва да се предвидят и по-убедителни предпазни механизми но времето ми изтича, за това ще премина към заключенията. Да, трябва ни такава директива, настояваме за пълна хармонизация, като подходът на комисията е балансиран, но е необходимо да бъде малко по-конкретен. Същевременно не бива да се стига и до свръх закрила, от която да страда прозрачността трябва да се избегне неястотата и при определението на стоки в нарушение. Но принципно защитата трябва да се подобри и това трябва да се вижда по-ясно и от самия текст, като е необходимо да предвидим мерките и за стоки, които постъпват извън Европейския съюз. Много ви благодарим. Господин Порс има думата. Thank you, Mr. Chairman and dear members of the European Parliament. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Аз тук се изказвам в качеството си на юрист, който се занимава с искове за нарушаване на патентни права. И според мен опазването на търговската тайна е нещо много важно за новаторската индустрия на Европа. Е, разбира се, е, патентите могат е, да свършат работа, но това има своите проблеми. Патентите са високо абстрактни документи и трудно се защитават. Освен това, един патент не обхваща комерциализирането на една разработка, нито всички детайли по превръщането на научното постижение в търговски продукт. Ето защо е необходима допълнителна защита. След това има неща, които не са чисто и просто патентоспособни. И още не са се изказали тук е, представители е, на свободните професии в Европа. Те ще го направят но те в Европа не могат да патентоват своята интелектуална собственост. Ето защо отрасъла на професионалните услуги не може да разчита на друго, освен на отделната защита на ноу-хауто по линия на търговската тайна. Е, е, допитванията до заинтересованите е, страни сочат, че защитата на търговската тайна, на интелектуалната собственост е от съществено значение за стопанската дейност. И разбира се, тук нещата зависят не само от обекта на защитата, а и от наличните средства. И за разлика от току-що изказалия се колега, аз би казал, че съм против пълна хармонизация предвид текста, който се предлага от 2014 година. Проекто директивата за търговската тайна е съществен инструмент за защита на новаторството, е, който може да осигури аналогична степен на защита, каквато по-настоящем има и в САЩ, и е, в Китай – по-настоящем националните законодателства варират е, твърде много помежду си и не предвиждат ефикасни средства за защита. И както казаха вече преждеговорившите, основният проблем за защитата на търговската тайна е доказването на нарушението, особено ако то е извършено от трето лице. Националното законодателство има ефикасни средства за противодействие, за подвеждане под отговорност на служители, намиращи се в трудоуправни отношения с притежателя на тайната. Но по отношение на трети лица е много трудно. И директивата ще промени това положение фундаментално, тъй като не само ще хармонизира системата, а и ще даде ясно легално определение на състава, на обекта на защита – и на е, състава нарушение. Тъй като тук се говори не само за незаконно придобиване е, и е, разпространение, а и, особено, нещо, което е особено важно, незаконна употреба. Така ще могат производствата да бъдат насочени срещу третите лица. В това число и в защита на сектора на услугите. И за мен, като юрист, тази директива е съществен инструмент, който е дълго очакван. И аз изцяло го подкрепям. Подкрепям идеята. Обаче, винаги може и по-добре. И аз бих искал да обърна вниманието ви на два проблема. Първият е за правата на лицата по, един, по едно исково производство за търговска тайна да подготвят аргументите си с участието на свой представител. Ето виждате текста, който предлагам, той е на екрана, след малко ще го коментирам. Въпросът е свързан с 47-ми член от Хартата за основните права и свободи на Европейския съюз, както и с 6-ти член от Европейската конвенция за правата на човека. От една страна, страните би следвало да могат свободно да обсъждат случая с своите адвокати и не само с тях а и с други професионални, свои професионални представители. В исковите производства за търговска тайна обаче тези представители нерядко са патентни адвокати, тъй като търговските тайни твърде често са свързани с патентите и технически нововедения. От друга страна, разбира се, следва да се направи така, че търговската тайна да не се оповестява просто по повод на исковото производство като се има предвид също така, че не всички ответници по такива искови производства, както вече чухме един от преждеговорившите, са добросъвестни търговци. Е, замисъла на сегашния осми член от проекто директивата е да се постигне един добър баланс между двата противоречиви интерес. И определено е, е, раздел втори. Така съдът ще може да получава достъп до съответната търговска тайна, но да ограничава също така достъпа до определени лица на страните по спора, в случая най-вече става дума за ответник. И още е, е, представителите на страната, получила достъп е, до търговската тайна, ще могат да обсъждат аргументите си, своя иск със свои адвокати и други представители. В сегашната директива обаче недостатъчно и ясно е предвидено, че такива случаи много рядко участва само един юрист. Ако е, случаят е обемиш, ще става дума за екипи от адвокати. Е, освен това, те ще се нуждаят от технически експерти, например патентни юристи. От което следва, че достъпът е, на всички тези лица до търговската тайна и възможността тя да бъде обсъждана с клиентите следва да бъдат гарантирани. И аз имам текстуално лично свое е, предложение за формулировка, е, което съм обсъдил с е, съвета на адвокатурите в Европа и също така с Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост. И виждате тук на екрана, трябва да се добавят няколко думи – Значи след е, поне едно лице от всяка страна, четем подчертания текст и за всяка от страните съответните адвокати в множествено число и ако е приложимо други представители в производството, които са обвързани с задължение за опазване на професионалната тайна е, или съответно тайната на отношенията между юрист и клиент. Е, споменавам, е, тук има професионална тайна, е, така нареченото привилегировано, привилегирован статут на правната информация. Това са понятия от обичайното право. Но така или иначе би трябвало да се уреди във всяка държава членка Впрочем, има вътрешно законодателни разпоредби, в това число административно, правни или дисциплинарни, за нарушаване на такава тайна. Ето така ще се опази търговската тайна и входа на самото исково производство, а от друга страна ще се гарантира правото на справедлив процес и представителство. Вторият проблем, който е по-широк според мен, е принудителното изпълнение колегата говорил преди мен, се спря също на този въпрос. Сегашният си вариант, проекто директивата предвижда нарочна, особена система е, за е, предприемането на принудителни мерки по опазването на е, търговската тайна. И това е доста неудачно. Не само липсват съществени средства, както вече посочихме, а биха се породили и сериозни практически проблеми по исковите и изпълнителните производства. Както казах, защитата на търговските тайни и на патентите са тясно свързани. Много примери можем да приведем за искови производства, в които едновременно се спори и за патент, и за търговска тайна. Тъй като ако едно дружество желая да защити новаторската си технология, главното може да е защитено с патент, но могат да бъдат нарушени в дадения случай и търговски тайни, които не са патентовани. Всичко това попада в рамките на един иск. И би било крайно прискърбно, ако е, в такъв случай съдът ще трябва да прилага е, две различни средства за привеждане в изпълнение на своите заподи, възоснова на твърдените права, е, на които съдът основава своето решение. Това много ще усложни нещата, ще стане много скъпо производството и особено за малките и средните предприятия, е, представители от, от съответния бранш е, в Холандия, откъдето съм, ме помолиха също да повдигна този въпрос пред вас. Освен това се поражда е, риска двете системи да се раздалечат в по-голяма степен близко бъдеще, например с изменението и допълнението на директивата за принудителното изпълнение. Ето защо според мен най-простото решение би било просто директивата за принудителното изпълнение да се приложи за тази директива. Тя действа от 2006 година насам. Натрупан е опит, е, който сочи, че съдилищата навсякъде в Европейския съюз са възприели много балансиран подход, който отчита интересите на ответниците. Така ще се създаде една ясна, лесно приложима система. Освен това, и Съдът на Европейския съюз ще може да се произнася е, по спорове, с които е сезиран. Знам, че държавите членки се съпротивляват до някъде срещу това, но уверявам ви, то е необходимо за ефикасност за, на защитата. Ако не се пристъпи към тази мярка, аз изцяло бих подкрепил поне частта е, за принудителното изпълнение, която е специфична за директивата за опазване на търговската тайна, да бъде хармонизирана в минимална степен, за да се даде възможност на националната практика. Е, изтича времето ми, имам още какво друго да ви кажа, но а, е, а, е, имате препратка към моя публикация, която е по изчерпата В заключение, проекто Директивата за търговската тайна е много важен акт в защита на новаторския бранш в Европа. С известни леки промени тя може да се превърне в най-добрата и най-съвременната уредба за защита на търговската тайна в света. И колкото по-скоро влезе в сила, толкова по-добре. Благодаря. Благодаря. Следващият е господин Бьорст. Благодаря. Благодаря ви за поканата. Тук е, представлявам европейските работници и бих искал е, да подчертая някои от съществените елементи, свързани с проекто директивата на Комисията за търговската тайна. Европейските синдикати добре си дават сметка, че е, растежът налага защитата на интелектуалната собственост на търговската тайна а тази е, защита далеч не е достатъчна по-настояще. За да се стигне до достатъчна степен на защита, следва да бъде направено така, защото талантът е, на Европа да се опозотворява по максимално е, продуктивен начин. Най-голямата група предприятия в Съединените щати в информационната технология се намира в Силициевата долина в Калифорния. И още една такава, такова група, такъв, такъв агломерат е, се намира в източната част е, на Съединените щати в близост до Бостън, е, така, нареченото, така наречената магистрала 128. Виждате на таблицата сравнението. В началото, през 50-те и 60-те години, конгломератът е, около е, магистрала 128 е водещ, което е, междувременно се изменя. Виждате, през 75-та година Силициевата долина задминава източния бряг и сега е далеч по-значима от него. Ето това е една публикация посветена на въпроса. Тук са обсъдени различните причини, довели до това разминаване между ем, двата технологични комплекса. Констатира се, че на източния бряг работните и служителите почти по време на цялата си професионална кариера остават при един работодател – докато работниците и служителите от Силициевата долина редовно сменят работодателите си и фактически в своите трудовоправни и социални отношения общуват с най-различни работодатели. Така се получава една по-гъвкава работна сила. През 1999 година е, се констатира, че в Калифорния е на лице законодателство, което възпрепятства каквото и да било нарушаване на конкуренцията в трудовите договори. Е, и е, това са законови положения в е, Калифорния, е, които благоприятстват е, общо конкурентоспособността на Калифорния. През следващите години въпросът за трудовата мобилност в Калифорния е обсъждан подробно и се стига до все същите констатации. Работническите е, сдружения в предприятията е, имат голямо значение за е, благосъстоянието на съответното предприятие. Така се трупа талант, а освен това е, забраната за каквато и да било конкуренция при набирането на работна ръка всъщност дава възможност всеки работодател свободно да наема когото пожелае. Когато един работодател се освобождава от един работник, е, може да провери е, в патентния регистър – и е, съответно работникът е длъжен, като напусне предприятието, ако е автор на някакви патентни разработки, да окаже в патентния регистр, е, че е, патентът е разработен при предишния работодател. Фактически имаме един обратен ползотворен ефект за първия или предходния работодател. И фактически всички печелят от това. В резултат от всички тези изследвания датското правителство е, въвежда аналогична нормативна уредба е, за е, стимулиране на свободното наемане на работници и служители. Що се отнася до проекто Директивата, която обсъждаме, тя се основава на ТРИПС, на, на Световното споразумение за интелектуалната собственост в международната търговия от 1994 година. А, но а, има един а, аналогичен американски акт, който датира от 1979 година. Знаете, тогава е, света живее в условията на студена война е, и всички тези е, наследени е, нормативни положения, трябва да кажем, са остарели. Е, трябва да имаме такава нормативна уредба, е, която да отговаря на съвременната динамика на новаторството. През 2013 година в списъка на най- важните публикации, който се публикува от Световна организация, фигурира и това, което виждате на екрана. Талантът се стреми към свобода. Тук се подчертава въпроса за свободното разпространение на знания в световен мащаб като залог за економическия растеж. В Америка е намерено равновесието между опазването на тайната, разпространението на знания и свободното наемане на работна сила. Ето такова едно равновесие трябва да потърсим и намерим и в Европа. Естествено, трябва да се придържаме към споразуменията ТРИПС, но да не забравяме е, съображението, интересите на растежа и економическото благоденствие. И за тази е, цел е, бихме могли да, да, да започнем с като приемете е, предлаганите изменени допълнения от страна на синдикатите. В сегашния си вид е, директивата не предвижда трипартитни отношения. От 60 години вече европейските държави е, се стремят към постигането на промишлена и трудова мобилност през границите на страните. И толкова по-необходимо е едно предприятие да не издига непреодолима стена пред своите работници, когато те желаят да сменят работодателя си. Би трябвало всъщност да преодолеем всякакъв протекционизъм в трудовата сфера. Европейските държави все така допускат работодателите да ограничават своите работници и служители в избора им на нов работодател. Има такива законови положения. И това, разбирате се, страдат е, новите предприятия, начеващите е, предприятия, малките и средните, тъй като законовата уредба е, в трудовото право по-настоящем е определено възпрепятства свободното движение на работната сила. Так, както казах, ограничението на конкуренцията в, в, в трудовата сфера трябва да бъде премахта колкото се може по-скоро. И мога да приключа своето изказване с надеждата, че Европейският парламент ще работи в тази посок. За премяхването на всякакви пречки пред опозатворяването на работната сила – знанията и таланта на европейците навсякъде в Европа. Благодаря. Благодаря. това се изчерпа списъкът на нашите външни докладчици, на нашите гостдокладчици. А ако се придържаме към дневния ред, към програмата, е, с това се изчерпва и времето за цялото изслушване. Та, та, нямаме възможност за въпроси, но естествено ще трябва да, да ги допуснем. Госпожа Реда има думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да съм кратка. Интересувам се от определението, което се предлага в директивата. Знаете, че много държавите членки или по-скоро всички предвиждат защита на търговската тайна, но определенията не са залегнали в самото законодателство. Моят въпрос е и той е отправен към представителите на синдикатите, но може и другите да кажат нещо. В Германия в съдебната практика е заложено определението за легитимната защита, като се имат предвид хората, които подават сигнали, да речем такива като в случая LuxLeaks или когато става въпрос за оповестяване на търговска информация при такива обстоятелства, какво се прави с информацията, която не е свързана с неправомерно действие от страна на предприятието, но е свързана с нещо, което а, би било а, в ущърп на реномето на предприятието. Да речем, ако някакъв факт или информация бъде предоставена. Обществото има право да знае, може би, ако има такива очерняващи факти, а, дали такава информация би се определила като търговска тайна, защото това е тайна за предприятието и информацията би очернила името на предприятието, би довело до загуба на а, приходи. Та, тази дефиниция е е прията, да речем, в Германия, където има изискване за легитимен интерес, свързан с защитата на търговската тайна. Има ли такива критерии, критерии за легитимност? И на други места, може ли това да бъде заложено в тази директива, за да може обществото да има легитимна, легитимното право да знае какво се случва? председателят ще обединя всичките пет въпроса и след това ще ви дам възможност да отговорите в реда, в който вие предпочетете. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председателю. Искам първо да благодаря на ораторите за техните интересни а, изказвания. Всеки от тях е избрал различен подход, няма само едно мнение, а, има разнопосочни становища, свързани за цялостното, частичното хармонизиране и това ще ни помогне в по-нататъчната дискусия. Имам конкретни въпроси. Единият е свързан с четвърти в директивата където се говори за правомерното придобиване, използване и оповестяване на търговската тайна. Член 4, алинея 2. Е това искам да попитам дали дефинираните изключения не са прекалено широко обхванати. Съгласно нашата съдебна практика в Германия, особено правомерен и неправомерен има съображение – което не отговаря на посоченото в директивата. Не виждате ли някаква опасност в това, че в някои случаи може да се стигне до резултати, които не са правомерни, законосообразни? Вторият въпрос е свързан с от, с защитата на работодателя и работещия е, в, изхождам отново от съдебната практика в Германия. Е, има определени задължения, които включват отношенията между работодател и работещ. Е, споделяте ли това, което беше казано от последния оратор? и а, не трябва някои предприятия да бъдат а, обречена на успех, защото в директивата се предвиждат разпоредби, които противоречат на съдебната практика на съответната държава членка. Следващия оратор. Благодаря ви. Ще се спра на две неща. Първо, информацията, която е, информация, с която разполагат е, служителите е, в хода на изпълнението на техните професионални задължения. Понякога информацията трябва да се предоставя по-нататък по веригата. Понякога може да става въпрос за нарушение, но понякога използването на информация, технически знания и така нататък са част от обучението на съответното лице, лице така че тук се движим в една сива зона. Не може да бъдат предвидени правила, които да не могат да се прилагат. Има специфични отношения между работодателя и работещия и има неща, които трябва да бъдат обсъдени. Ам, и да бъдат заложени в договора за трудовите правоотношения. Трябва да има по-точно определение за това какво е ноу-хау. Според мен директивата има някои пропуски, които трябва да бъдат разгледани. Относно определението за търговската тайна. Комисията се опитала да а, предложи определение за търговската тайна, като се позовава на а, споразумението ТРИПС. Но може би аз не разбирам причините, поради които още от началото самото начало не се предвижда подобряване на правилата. Според мен не трябва да се изпуска тази възможност при определенията да се предвиждат подобрения. Или да се предвиждат някакви ограничения в търговските споразумения. Да, съществува споразумението ТРИПС, но а, комисията някак си обявява капитулация. Тя се отказва да подобри определенията. Не разбирам. Какви са основанията? Вашето мнение какво е, господин Кастьор? Е, моят въпрос е отправен към представителя на ам, датските синдикати. Има ли връзка между тясно тълкуване на търговската тайна и ам, нарушаване на правото а, на работещите да участват в взимането на решения. Благодаря, госпожа Гутеланд. Thank you, Mr. Благодаря ви. Благодаря на всички оратори за интересните изказвания. Много интересно беше да видим какви са вашите гледни точки. Три въпроса ще задам съвсем накратко. Първо, интересно беше представянето на, на представителя на датските синдикати, за да се види как според тях може да се постигне равновесие в Европа. Задачата на нашия континент е да, континент е да се създават работни места и работната програма предвижда такъв род стимули и ние не искаме да се стига до там хората да се а, чувстват притеснени да споделят своите идеи. Всеки трябва да може да държи бъдещето в собствените си ръце и да може да споделя идеите си с останалите. На следващо място искам да споделя едно безпокойство, свързано с един специален модел, който се използва в моята родна страна Швеция – има голяма автономия, с която разполагат социалните партньори и е, говорим за абсолютно мнозинство при взимането на решенията, когато те са свързани с е, пазара на труда. Интересно е за Швеция дали този модел би бил проблем за социалните партньори, ам, свързани с пазара на труда. На следващо място, по какъв начин ситуацията ще се отрази върху работещите, ако те са представени в управителния съвет на предприятието. В Швеция това е нещо нормално. Разполагаме се такъв модел. Работещите са представени в управителния съвет и те имат пълни права при вземането на решения и предложението за търговската тайна, какво въздействие ще имат върху размяната на информация между членовете на управителния съвет в такъв тип предприятия. Госпожа Ривази ще зададе, последния си, въп... ще зададе последна въпрос. Е, е, Благодаря. Благодаря за организацията на това изслушване, но ми се иска да включваме повече гласове. Добре е, че чухме датските синдикати, защото трябва да се прави връзката с економическата защита и търговската тайна. Ясно е, че иновациите създават добавена стойност. За да има иновации, трябва да има и мобилност, обаче. А при директивата ще има 2 до 5 годишен срок, който пречи на служителя да смени предприятието, в което работи. Според мен това ще доведе до проблем би трябвало или определенията да се допрецизират, или да се мисли за друго решение. Според нас е важно определенията да са по-конкретни. Някои дружества казват, не може да се разкрива информация. Това е търговска тайна. Но това може да има свой ефект върху човешкото здраве, околната среда. Ето, вземете хидравличното разбиване – за което нищо не ни се казва, защото и то било търговска тайна. Ако ще следваме този подход, може да имаме два много различни регламента. Единият, който дава повече прозрачност и другия, който всъщност пречи на предоставянето на информация. Не забравяйте, че при инвестиционно-търговското споразумение с САЩ въпросът за търговската тайна е важен елемент. Как ще уредим прозрачността, мобилността на служителите при този подход? Не забравяйте, че вие говорите от името на малки и средни предприятия, но ги има и големите предприятия. Е, при Хоризонт 2020 има възможности да се работи с партньори. Големите дружества могат да развиват иновации, но малките и средни предприятия трудно могат да инвестират достатъчно, като се има предвид размера, за да имат наистина ползотворна научно-развойна дейност. Затова нека прецизираме определенията, нека мислим за мобилността на работниците и служителите – да следваме и примерите, които дадохте с Силиконовата долина, но не всичко от Америка. Благодаря. Ще помоля нашите гости да отговорят на въпросите, възможно най-кратко. Съжалявам, но времето не изтича. Благодаря ви. Shall we, shall we go the same, uh, the, the дали е, да продължим в реда, в който започнахме. Има два, два въпроса, зададени от различни депутати, свързани с връзката на тази директива с правата на, а, труд, на работещите и от друга страна информацията, коя, с която разполагат те. Изрично се посочва, че тази мерка, тази мярка не се отнася, когато има право правомерно използване на информацията. Става въпрос за това, когато някой ем, служител на предприятието използва информацията по законосъобразен начин. Шведската и други системи е, отнасяща се до работническите организации. Също казват нещо по въпроса за размяната на информация сред работещите, за това, че те имат право да е, си разменят информация и това е съвсем законосъобразно. Има и е, Разбира се, работещите в хода на а, изпълнението на своите задължения а, дори са насърчавани да използват необходимата им информация. Има два аспекта, които са в а, добър баланс в директивата. Разбира се, вие ще определите къде ще, е, на къде ще се наклонят везните, но в момента нещата са в правилната посока. Е, Трипс има ограничаващо въздействие, но ако искаме да отидем отвъд Трипс, по някакъв начин е, ще попаднем в една сива зона защото когато на международно ниво има спорове свързани с присвояване на търговска тайна, ще има затруднения. Може би е по-добре да съобразим с това, което е посочено в ТРИП и по някакъв начин да хармонизираме нашето законодателство, така че да може да се действа по ефективен начин, когато а, има случай на присвояване на търговска тайна от а, а, Предприятия в Китай или Индия. Господин Гресле, ще отговоря на италиански. Questa volta. Ehm, penso che ci sia una трябва да се прави разлика между ам, данни, свързани с търговската тайна и техническите данни дали и двата вида данни са били а, откраднати или са използвани неправомерно, както се посочва в правния текст. Представителя на датските синдикати спомена и въпроса с, с свободата. Аз искам обаче да погледна шата от друг ъгъл. Кой ще защити продуктите? Кой ги е развил? Кой е инвестирал в тях усилия и средства? Не смятам, че това са средства на работещите. Не казвам, че трябва да се ограничи възможността да се сменя работното място, но са необходими ясни правила да се знае този, който е работил в предприятие, каква информация може е, да вземе със себе си при смяна на работното място и каква не. Работещите в Швеция се разползват с високо ниво на автономия, добре, но когато работещът напусне предприятието и вземе със себе си технически данни, които а, а, не са използвани в, при изпълнение на ежедневните му задължения, такова нещо би трябвало да бъде предотвратено. Благодаря ви. Господин Стофълс. Okay. Uh, par rapport aux questions Искам да взема отношение по техническите аспекти на директивата. Всъщност тук може би думата е на експертите, но нека се върна на последния въпрос. Някои се опасяват, че по-малките дружества трудно могат да разработват иновативни проекти заради своя размер, заради типа пазар. Вярно е, че при действащите норми ние трябва да защитаваме правата си в контекста на конкретния проект. Мисля, че и при бъдещата директива този начин на работа няма да отпадне, но и в бъдеще ние ще продължим да развиваме своите дейности на различните видове пазари. Самият аз не виждам никакъв проблем в това отношение. Thank you. Благодаря ви, професор Стоел. Thank you. Uh... Благодаря ви. Няколко коментара по въпросите относно подаването на сигнал. Не смятам, е, че определението с дърговската тайна предполага и е, такава дефиниция. В член четвърти има препратка към тази тема, както и в член 12. От правна гледна точка тук става въпроса за изключение и то трябва да бъде включено в члена, където се изброяват изключенията. Имаше въпрос. Ам свързан с изключенията и до това дали те не, са, не отиват прекалено далеч. Това е точно обратното предположение на друг депутат. И че целта е да се защитава легитимния интерес, цел, която не е ясно определена. Може би трябва да сме по-точни за това какво се има предвид. Съгласен съм. Имаше въпрос, свързан с определението за търговската тайна. А, дали трябва да подобрим това определение? Не е възможно, но а, знам къде точно се крият проблемите. Може би трябва ясно да се заяви, че са необходими разумни мерки, за да се извадят ползи от защитата на търговската тайна. Може би трябва да се посочи, че може да има правни спогодби или нещо такова, за да бъде определението по-ясно. Да, може да се усъвършенства текста, като се вгледаме в дефиницията. Тази директива съществува за да очертае ам, нелегалната конкуренция, нелегалните практики, нещо, което не е, е било обект на дефиниция до сега. Има и определение за оповестяването на е, информацията, има и други определения, свързани с търговската тайна. Да, другия въпрос. Трябва да има изключения които да са свързани с съдебната практика, както и във вашата страна, така и в моята страна, в Белгия. Такива съдебни решения не трябва да бъдат засягани. Относно управителния съвет и когато работниците са представени в него, това е тема, която е обект на дружественото право и не е нещо, което трябва да обсъждаме тук. Браторът говори без микрофон. The... Защитата на търговската тайна е защита срещу нелоялната конкуренция. По никакъв начин не се засяга информацията, ам, с която държавата има право да разполага, когато говорим за екологични а, аспекти американското право не би функционирало тук и директивата не би го позволила. Има ясни изключения за всякакъв вид информация, на която имат право публичните органи. Информация свързана с екологичните разпоредби. защита на търговската тайна не трябва да те в в развитие на отношенията с трети страни. Ако се стигне до там, че едната търговска тайна е много сходна с друга търговска тайна, то тогава няма нарушение. Да речем, ако някой е, от работеща в компанията развие своя собствена идея, не може да, да го възпрепятствате той да вземе тази идея и да отиде в друго предприятие. Може да има някакви рестриктивни мерки, а, свързани с трудовото законодателство, но а, директивата не обхваща такъв вид рестрикции подаването на сигнали. Това е нещо, което е обхванато. Има изключение в член 4, които се посочват. Някои членове на парламента искат да има повече правна сигурност и по-ясно по-ясна дефиниция на търговската тайна. Това е много трудно да се постигне. Дефиницията по ТРИПС е постигната след много дълги преговори. Всички страни, дори в Нидерландия, са свикнали с това определение. Виждате, че и директивата има препратка към член 9 от ТРИПС. Необходимо е да има гъвкавост за бъдещи развития. Ако видите каква е съдебната практика в тази област, има баланс при разрешаването на такъв вид спорове. Няма нужда да се внасят допълнителни рестрикции в дефиницията. В член 4 има подобни елементи, които са включени, но те не отиват прекалено далеч. Ако видите а, съображение 10а, ще видите, че всякакъв вид информация, която е предоставена на Европейската комисия, може да бъде оповестена. Това може да се случи национално ниво. Този аспект трябва да бъде доразгледан и усъвършенстван. Но Сегашното предложение обхваща много други елементи, ако човек се вгледа по-близо в него. Следващият оратор, господин Бьорст. Благодаря ви, че отново ми давате думата. Две неща ще кажа. В нашия синдикат съвсем конкретно се занимаваме с това представителят на синдиката да има правото да предоставя информация и той да е защитен. За нас е важно да има ясна дефиниция за това как, какво точно трябва да бъде подложено на защита. Колкото по е, по-тясно се тълкува, тълкува дефиницията, толкова по-трудно ще бъде нейното изпълнение и ще се стига до злоупотреби. Това ще отежни работата и на представителя. Относно равновесието или беше казано ясно, че целта е да се защити търговската тайна. Но ако и е, се говори за научно ам, изследователска и развойна дейност за а, стартиращи предприятия, необходимо е да има правна рамка, да се осигурява а, съдействие, а, предприятията да са от, отворени, да имат възможност а, да а, набират хората, които са им необходими. А, е, трябва да се чува свобода, свързана с смяна на работното място. Трябва да има ам, пропорционалност и съразмерност. Има, трябва да има а, е, определение, което да, да може да се изпълнява на практика, определено свързано с търговската тайна. Докладчикът има думата. Euh, Благодаря. Може би накратко, тъй като нямаме много време, искам да благодаря на всички за присъствието и за участието. Доста време отделихме. Освен това и слушахме различни примери Колегите наистина ни представиха много интересни проблеми. Никой не може да остане безучастен. И сега, както и при различните срещи, които съм провеждала, виждам, че наистина и общественото мнение, и дружествата включително и парламента, настояват да се зададе правната рамка на европейско ниво. Не искам да се впускам надълго и на широко. Знам, че Комисията по правни въпроси ще работи с ускорени текст на темпове и по текст, който се надявам да подкрепи конструктивното и положително проекто законодателство. Но нека все пак отбележа, че няма ли доверие, няма ли правна сигурност и яснота на дефинициите, както и съответните гаранции – не може да се мисли изобщо за економическо развитие или конкурентоспособност. Това е залога. Ние наистина имаме нужда от инструмент срещу нелоялната конкуренция във всичките й форми. Благодаря. Искам да благодаря и на изтъкнатите ни гости за техните изложения днес. Те всички бяха свързани с бъдещото законодателство. Много ви благодаря и се надявам, че се виждаме не за последен път. Ще помоля тези, които не желаят да останат за останата част от заседанието ни, ако обичат да излязат от залата, защото ще трябва да продължим работата си. we move on to point number 25. Преминаваме към 25-та точка. Кой е докладчик? Госпожа Кауфман, желаете ли думата или веднага да дадем думата на господин Меянт? Благодаря, господин председателю. Докато гостите ни напускат, ще кажа, че аз се радвам, че сега ще говорим по моя доклад. Радвам се, че ще проведем дискусия. Става въпрос за програмата REFIT. Предложение на комисията от юни 2014 година за въпрос за съобщение на комисията за по-добро и ефективно законотворчество. Сега, какво означава рефи, рефит? Рифит е част от програмата за интелигентното законотворчество. Това е текуща програма на комисията за, подо... за преразглеждане на цялото европейско законодателство с цел да се премахне ненужния административен товар, който лежи върху плещите на малките и средни предприятия. Някои от предложенията, законодателните предложения ще бъдат отеглени вследствие на това преразглеждане, някои инициативи ще бъдат прекратени, ако не се следи тяхното развитие и ще се разгледа въпроса за упростяването на законодателството. 133 са мерките в програмата. Предвиждат се и нови инициативи за упростяване на законодателството и намаляването на бюрократичните процедури. Повече от 50 предложения са оттеглени, 23 предложения има за упростяване на законодателството, някои от тях вече са прияти от съвета и парламента. Освен това, в своето съобщение комисията посочва как могат да се използват хоризонталните инструменти в законодателството, така че то да бъде изпълнявано по-ефективно, да има последващи проверки, оценки на въздействието и да има процес на оценяването. Целта на програмата на комисията е законодателството да е по-структурирано, по-упростено и най-вече, що се отнася до МПС, извинете, МСП. Ние, а, нашата комисия, трябва да подкрепим предложението на комисията като цяло, защото е в интереса на нашите граждани да бъде намален административния товар. Не говорим само за намаляване на бюрокрацията, ами за избягване на някои бюрократични процедури. Ние като законодател трябва да заложим на доброто законотворчество. През последният законодателен мандат парламента предло... парламентът положи усилия в тази насока. Госпожа Ниблис готви доклад, доклад през 2011, колегата Карим през 2014. Ние можем да използвам тези доклади като основа за по-нататъчните ни действия да се концентрираме върху програмата на комисията. Преди да се спра на отделни въпроси, ще кажа някои неща в качеството си на докладчик. Доброто законотворчество не означава да се прави по-малко, да се концентрираме само върху бюрокрацията или върху отделните законодателни актове. Доброто законотворчество означава да се помисли кое а, е, ще е най-добро за гражданите и за малки средни предприятия, ако не съществува а, е, определен законодателен акт трябва да има по-малка бюрокрация а, е, и да се стигне до по-големи ползи на европейско ниво. Има разходи свързани с законотворчеството, но има разходи свързани с липсата на законодателство. Това е също нещо, което трябва да имаме предвид. Отделните теми, които съм включила в доклада си, са следните. Последващата оценка е една важна тема. Комисията а, слага акцент върху засилване на конкурентоспособността и анализ на а, разходите и ползите. Да, това е важно, но също е важно да има и обстоен анализ на, например, аспекти свързани с околната среда, с социалната политика, а, да има а, клаузи, които да се отнасят до а, различни области. Процесът, свързан с оценката на въздействието, е тема, която обсъдихме вчера с господин Тимерманс. Въпросът е кога трябва да се проведат тези оценки на въздействието и дали тя има смисъл, когато един правен акт вече е прият. Процесът трябва да бъде актуализиран, процесът е, е свързан с извършването на оценката на въздействието. Проблемите вече са очертани. Има оценка на въздействието, свързана с доклада на госпожа Ниблер. Когато има значителни изменения, трябва да се извършва оценка на въздействието, но дори и ние се възползвам прекалено малко от тази възможност и трябва да видим дали трябва да запазим съществуващите практики или на вътрешно ниво да променим процедурите. В съвета, от друга страна, не се чува нищо свързано с оценката на въздействието. Те изостават по този въпрос и ако искат да намалят бюрокрацията, означава и ем, двата законодателни органа да работят за намаляване на бюрокрацията и за по-доброто законотворчество да се даде предимство на малките и средните предприятия. Тук трябва да се вземе предвид въпросът за равно, равнопоставеността и за качеството на правните актове. Не трябва да се предвиждат по презумпция изключение за малките и средни предприятия, трябва да има предложения за намаляване, да речем, на бюрократичните процедури, за намаляване на административния товар и тези въпроси да се решават за всеки един, един случай. В същото време искам да посоча, че двама от трима работещи в Европейския съюз са заети в малко или средно предприятие да речем в здравеопазването, в сигурността и в други сектори, трябва да разполагат с равни права, с равни възможности, независимо дали говорим за малко, средно или голямо предприятие. Всички цели, които са заложени в договорите, трябва да бъдат третирани на равна нога. Друг проблем, свързан с последващите проверки, според мен има ам, проблем с времето на извършването на оценката. Един законодателен акт разполага с прекалено малко време, за да ам, бъде транспониран в националното законодателство и да има своето пряко приложение в ежедневието на гражданите. Значи такава оценка трябва да бъде изпълнена едва когато е изминал определен период от време след транспонирането на правния акт в националното законодателство. Нещо, което е включено в съобщението на комисията, е свързано с консултирането с заинтересованите страни. Това също е тема, която е свързана с засилено сътрудничество сътрудничество с социалните партньори, представители на гражданското общество и другите заинтересовани страни, когато се изготви предложение за законодателен акт от комисията. Но какво се случва след консултациите обикновено? Резултатите, дали на, резултати от тези консултации дали наистина намират отражение в законодателния акт? Как се съставят въпросниците от комисията? колегата Мено е, от е, Европейския социално-економически съвет също ще вземе отношение. Комитетът е изготвил много интересно становище по въпроса. На четвърто място искам да се спра на въпроса е, с административния товар. Комисията посочва, че една трета от административния товар а, се дължи на разпоредбите на национално ниво, а не се дължат на разпоредбите на европейското законодателство. А, тук съществува проблема с така нареченият gold plating. Господин Тимерман също засегна този въпрос. Съвета и а, държавите членки трябва да вземат отношение най-вече по този въпрос. Трябва да се работи в тясно сътрудничество с националните парламенти. А, ще ми се да разбера от колегите, от опита, който имате на национално ниво, как можем да заработим по-ефективно с националните парламенти. На следващо място принципът за свързан с липсата на политическа последователност в работната програма на комисията за 2015 година за първи път се използва тази формулировка. Тя е заложена в националното законодателство, но не и в европейското. Има междунационално споразумение от 2010 година, има член 39, който посочва, че Комисията преди да отегли свое предложение, е, когато проментът вече е минал на първо е, четене, трябва да е, даде пояснение на Европейския парламент. Говорим, когато е минало първо четене. Но има и друго споразумение, свързано с това, че комисията в началото на мандата си трябва да прегледа всички висящи предложения, да ги утвърди или оттегли. И в споразумението се говори за това, че а, трябва надлежно да, да се вземат предвид и дейностите на Европейския парламент. Как може позицията на Европейския парламент да бъде взета предвид по-добре, когато Комисията всъщност решава а, да оттегли законодателни инициативи. И тази тема е залегнала в моя доклад. На последно място, нещо свързано с съдържанието, парламентът отдавна настоява да има междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество – Разбира се, приветствам това предложение и се радвам, че комисията е поел ангажимент да се присъедини към това предложение. От 2003 има споразумение, което съществува между трите институции, но е, трябва да се е, обнови и да се стигне до, е, разбира се, е, съгласие между трите институции. Днес се зарадвах много, когато прочетох е, информация за резултатите на италянското председателство. Има документ приятели на председателството. И там се споменава постигането на споразумение. Надявам се, че е, отделните страни ще могат на време да се подготвят за приключването на този процес. И така, накрая, господин председателю, ще кажа, че моят основен приоритет е равновесието, баланса в законодателния процес. Той трябва да бъде разгледан като цяло, не трябва само да се имат предвид разходите и програмата Рефит не трябва да се превръща в а, програма за дерегулиране за сметка на а, екологичната или социалната политика. Добре е а, доклада да бъде внесен в пленарна зала възможно най-бързо. Казвам, че има а, предложение от комисията от юни 2014 година, значи ние доста изоставаме с времето. Трябва съвместно да се опитаме доклада да бъде внесен в пленарна зала още през април, което ще означава, е, че на 23 на 24 февруари трябва да обсъдим проекто доклада. Измененията могат да бъдат внасени до 4 март и гласуването в комисията ще се проведе на 24 март. Благодаря ви, господин председател. Благодаря господин Дени, заместник председател на Европейския економически и социален комитет. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че по този начин давате думата и на Европейския економически и социален комитет – Днес разглеждаме темата Рефит. Знаем, че целта на програмата Рефит е, както каза и докладчицата, набелязване на мерки въз основа на направената оценка на въздействието. Нека ви напомня как протече е, за гласуването 36 гласа за, двама въздържали се. Тук принципно позициите на работодателите, работниците и гражданите са доста разнородни, но първо ние искаме да намалим бюрократичното бреме за МСП и изобщо за дружествата, тъй като желаем конкурентоспособност. С други думи, трябва да се отговори на въпроса с каква цел е било прието съответното законодателство, без разбира се да се вреди на неговото изпълнение – много е важно обаче да разполагаме с необходимата информация, защото тя е съществена при упражняването на контрола. Трябва да кажа, че ние не смятаме, че когато се прилага принципа първо мисли за малкия, този принцип е необходимо да се следва без да се изисква непременно изпълнението на цялостната цел. Следователно, едно интелигентно нормотворчество, според нас, зачита стратегическите цели на законодателството, а именно защитата на гражданите, на потребителите, на трудещите се, зачита равенството на половете и разбира се екологичните норми, както се каза току-що. Интелигентното нормотворчество не означава някаква парализа или консерватизъм, а разбира се еволюция и подобряване – нормотворчество, което е, дава възможност да се действа на практика е, в името на общия интерес при зачитане на социалните стандарти на вътрешния пазар. И в тази връзка бих споменал е, споразуменията, които се постигат в рамките на социалния диалог с Европа. Няма да ви занимавам с знаменития случай за фризьорските услуги. Що се отнася до по-нататъчната част на процеса, трябва да се запитаме необходима ли е група на високо равнище. В комитета продължително обсъждахме този въпрос и смятаме, че Европейската комисия разполага с необходимия експертен потенциал е, в средите си, поради което можем да се изкажем за създаването на такава група, само ако тя наистина допринесе реална полз. Реална полза и вече е, реализирането на програмата Рефит е, би е, следвало да се основава на оценката на въздействието. Ние сме разтревожени от някои липси, от някои недостатъци в оценките на въздействието и не можем да не сме удовлетворени от намеренията на комисията да усъвършенства процес. Настояваме комисията при това да бъде по-прозрачна и да мотивира решението си за е, оценка на въздействието на дадено предложение или пък за отказ от такава оценка, било то предварителна или последваща. Като тук водещ, разбира се, трябва да бъде общият интерес. И най-вече смятаме, че е необходимо анализът да включва социално-економическите и екологичните измерения. Смятаме, че до сега това не е правено и че наистина акцентът в по-голяма степен се поставя върху чисто економическите съображения. Значи става дума за отчитане на, на, на по по-широка група съображения. Сега по въпроса за допитванията, в отговор на казаното от госпожа докладчицата, наистина трябва в по-голяма степен да се отчитат е, мненията от допитването, да се мотивира възприемането на дадени мнения, съответно отказа от възприемането им. Допитванията е, трябва да се правят отрано, като приоритет но значение се отдава на социалните партньори и а, в по-голяма степен следва да се използват ресурсите на вече съществуващите органи, което до някъде, мисля, се пренебрегва. И естествено в тази връзка трябва да кажа, че като социално-економически комитет ние сме на разположение в рамките на всяко едно обществено допитване в името именно на общия европейски интерес. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Ähm, Благодаря, господин председател. Ще кажа две-три неща. На първо място съобщението на комисията, свързано с Рефит, среща моето одобрение. То обхваща намаляването на бюротичните процедури и по-доброто законотворчество. Някои успехи са постигнати през последните години. Комисията предложи да отегли някои законодателни предложения, някои инициативи да бъдат прекратени, 17 правни акта бяха посочени. В работната програма на комисията се казва, че списъкът ще бъде допълнен, 80 досиета ще бъдат може би включени в допълнение в списъка за отеглянето на законодателните предложения така че да се стигне до намаляване на бюрократичните процедури, до по-добро законотворчество. Доста смело се подхожда от страна на комисията, но тя заслужава нашата пълна подкрепа. Искам да подчертая нещо, което оказа докладчицата с право. В Европейския парламент ние залагаме или по-скоро правим първите стъпки, когато става въпрос за упростяване на законодателството, как можем да упростим нашата законодателна работа. През последните няколко години бяха положени от Силия и от мен, но и като цяло Европейския парламент е този, който поставя началото на определени тенденции. И не на последно място и тази свързана с по-доброто законотворчество. Този, който изостава, е Европейския съвет, както вие казахте. А, съветът трябва да действа по-мотивирано. Установяваме, че бюрокрацията не се създава на европейско ниво, а на национално ниво, защото държавите членки не транспонират европейските разпоредби едно към едно в своето законодателство. Така че аз подкрепям вашия подход, госпожо докладчик. На следващо място някои по-малки подробности. Няма да обсъждам отделните предложения, защото няма да имаме възможност за това. Важно е, както и вчера стана ясно по време на дебата с господин Тимерманс, вие, госпожо Калманс, тогава посочихте, че искаме да дадем предимство на малките и средни предприятия всички законодателни предложения да бъдат разгледани от гледна точка на това дали те са удачни за малките и средни предприятия или не. Господин Тимерманс каза вчера с право, че МСП са двигателят на нашата економика. Но малко средни предприятия някак се от, от, отвърнаха поглед от Европейския съюз през последните години, защото някак си са разочаровани и казват какво ли пък толкова правите за нас. А, искаме да създадем съвет, който да отговаря за по-доброто законотворчество на европейско ниво. Искам да а, приветствам или искам да призова държавите членки да се откажат от а, всякакви мерки, свързани с така нареченият gold plating, ами да се концентрират върху транспонирането на европейското законодателство. Виждам, че председателят че става нетърпелив, защото имаме и други теми. Трябва да се вземе предвид и принципа за субсидиарността. Това е добре да бъде отразено във вашия доклад. В противен случай ще трябва отново да се занимаем с тази тема. Субсидиарността също е гаранция за това да все по-рядко се стига до по-неефективно законодателство. Благодаря. Няма други желаещи да направят изказване. Oh, uh, yeah. Комисията желая ли да се изкаже? Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Съвсем набързичко искам да се спра на няколко от точките. И ясно е, че тук се обхващат над 250 законодателни инициативи, но за нас са много важни интересите на МСП, за които говориха и евродепутатите. ДДС, професионалните рискове, екологичното законодателство – това са някои от ключовите области при допитването до дребния бизнес. Важно е да се мисли обаче не само за разходите, а и за ползите от законодателството. Именно за това са важни оценките на въздействието, въздействие върху околната среда в социален план. Много скоро ще докладваме и резултатите. През декември Министрите от съвета проведоха разискване по въпросите на конкуренцията, излязоха с идеи за програмата Рефит. Принципно получихме подкрепата на Европейския съвет. Напълно сме съгласни, че трябва да се даде повече време преди да се прави оценка. Не може непрекъснато законодателните норми да се сменят. И тук нашите институции могат да си сътрудничат и при проучванията, и при оценките. Всъщност работната ни програма за 2015 година включва рани инициативи по посока на по-добро законотворчество. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Кауфман желая ли да направи заключителните бележки? Не. В такъв случай, нека да преминем към следващата точка. Госпожа Розие беше тъй любезна да се съгласи точка 23 да се отложи за друго заседание, което означава, че можем да се върнем към сутрешната си програма и по-конкретно точка 32. Това е бъдещия ми доклад, озаглавен към обновен консенсус относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост. В този случай първо ми се иска да дам думата на комисията за не повече от 10 минути тъй като комисията ще представи плана за действие и след това аз ще представя е, насоката на моя доклад. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Този план за действие беше прият миналата година от Европейската комисия – За ваша информация ще кажа, че беше отразени в заключенията на съвета от декември. Имам 6 слайда, които първо ще представя и след това могат да отговоря на въпросите ви. Първо нека кажа какви са нашите цели. Те са 4 на брой. На първо място ние искаме да насочим вниманието си към нарушенията, свързани с интелектуалната собственост в търговски мащаб. Не казвам, че ще работим изключително и само върху тях, но тъй като ни се струва, че те нанасят най-големи вреди на обществото и на творческия свят, ще работим по-активно върху тях. На второ място трябва да стъпим върху директивата за принудителното изпълнение, но си даваме сметка, че не е направено кой знае колко за превенцията. Именно за това би трябвало да се разработят различни превентивни схеми. Ще се върна на тази тема след малко. На трето място трябва да имаме и по-активно сътрудничество между държавите членки. Защото при търговските нарушения много често се използва именно трансграничния елемент. И накрая Много е важно да имаме надежни данни, чрез които да можем да разработваме бъдещите си политики. 10 незаконодателни действия са групирани в три блока. Първият от тях – се прилага към цялата верига на авторското право. Всъщност тази сутрин в Комисията по култура, където присъствах, се говореше доста за по-добрата осведоменост. Ние също искаме да имаме и по-активни действия от страна на обсерваторията, която беше учредена преди три години би трябвало да има по-добра осведоменост и на гражданите, и на фирмите. Второто и трето действие са свързани с факта, че понякога Нарушението може да е пряко или косвено. Не само притежателите на правата, но и доставчиците са важни в този случай. Трябва да се знае от кого доставяш съответния продукт или услуга. Какви са условията на доставка. Това е още една област, в която работим, защото би трябвало да се наблюдава цялата верига на доставки. На трето място. Тъй наречения подход следва и парите – Всички, които са междинни звена в системата, всички, които улесняват това нарушение или чрез предлагане на услуги за развитие на съответния бизнес модел или чрез реклама на продукта също трябва да бъдат наблюдавани. Това са рекламодатели, предоставчици на услуги, транспортьори, като отново трябва да се има предвид, че различните участници по веригата могат да сключват помежду си споразумения, за да се подобри като цяло бизнес средата. И не на последно място ние предлагаме конкретни действия за малките и средни предприятия, защото е, на тях често им е трудно да упражнят правата си. Това е свързано и с разходи понякога. Именно за това ние разглеждаме възможните прилагани до сега схеми, като искаме наистина да помогнем на МСП, нещо, което е важно и за работата на вашата комисия, несъмнено. Така че първия блок е свързан с цялата верига, която обхваща участниците. Втория блок обхваща публичните власти. Имаме предвид сътрудничеството между националните органи, както и експертните групи трябва да се помисли как да се разработи европейски подход, как да се използват по-ефективно споразуменията и как да се следват най-добрите практики. Разговаряме с министерствата, за да разберем по-добре как принципно опазват интелектуалната собственост и какви политики имат до сега. На второ място тук предвиждаме обучение. Обсерваторията към СХВП ни служи много добре в това отношение. И не на последно място Понякога продуктите в нарушение влизат в веригата на публично предоставените продукти и услуги. Когато приемахме плана за действие, към нас се обърнаха различни министерства на отбраната, които зависят от държавните поръчки в голяма степен Оказа се, че те настояват да разгледаме специално този въпрос. Директивата е предвидила санкции, но може би това, което не е предвидено до сега, са по-добрите практики за обществените доставчици на всички нива. Да се надяваме, че ще имаме конкретни насоки в бъдеще. Последната група от действия, разбира се, не и по значение, засяга обективните данни. Ние трябва да можем да видим кои са най-уязвимите отрасли. За това са ни необходими данни като на всеки две години ще изготвяме и доклад, който да отразява собствените ни резултати. С други думи, постоянно наблюдение и определяне на приоритети в ключовите области. Това е основното, което е резюмирано и в последния слайд, но преди да приключа, нека кажа, че съветът разгледа темата, ЕИСК също има становище. Имайте предвид, че това са 10 незаконодателни предложения, което не означава, че комисията изобщо не мисли за някаква законодателна рамка. По-скоро тук очертавам тези проблеми, които според мен трябва да станат приоритетни в контекста на търговията. На първо място е необходимо да имаме европейски действия, на второ място нека ви напомня, че и съвета и ЕИСК е подкрепиха нашия план за действие а дали е, действащата законодателна рамка отговаря на нуждите, това е друг въпрос. Like thank, uh, е, Mr... Искам да благодаря на господин Бережева за въведението му. Той всъщност представи съобщението на комисията – трябва да благодаря специално на представителите на комисията, които останаха с нас през целия ден заради промени в програмата. Като докладчик ще премина на чешки език. Може да си сложите слушалки. Předložené sdělení, které nám právě komentovala komise, Известието на, на комисията, което бе коментирано току-що от нейния представител, се появява по време, когато се обсъждат и други въпроси в областта на интелектуалната собственост. Докладът в случая засяга единствено защитата по съдебен ред на правата на интелектуална собственост, т.е. не засяга определението на тези права. И почти всички, е, мисля, са на мнението, че интелектуалната собственост е, допринася за новаторството като предусловие за успешното економическо развитие на Европейския съюз. Ето защо защитата на правата на интелектуална собственост е, заслужава нашето внимание. От доклада на госпожа Галона сам от 2010 година Последваха няколко инициативи за подобряване на защитата на правата на интелектуална собственост и днес можем да направим оценка на резултатите и да помислим за евентуални нови начини за правна защита на правата на интелектуална собственост. Преди да се спра на отделните мерки, които предлага комисията в известието си, позволете ми да споделя някои мисли относно защитата на всяко право всъщност. Е, според мен е, би следвало да създадем и да гарантираме просъществуването на един ефикасен модел на защита, за което пък би трябвало първо да потърсим причините за досегашния неуспех. И според мен главната предпоставка за успешното упражняване на което и да било право е то да бъде прието от своите субекти. И ние трябва да се запитаме защо всъщност големи групи е, нашите съграждани не осъзнават е, значимостта на въпроса за интелектуалната собственост. И тук не става дума само за цифровата среда, за цифровите продукти. Мисля, че Във всеки случай, средата в интернет е от най-актуално значение. Ето защо аз изцяло подкрепям намеренията да се повиши съзнанието за интелектуалната собственост, най-вече сред младежите. И трябва да видим какви промени в понятието за интелектуална собственост се пораждат от новите цифрови технологии. Изцяло подкрепям принципа да се търсят парите, да се върви по следата на парите, т.е. да бъдат санкционирани у нези, които виновно нарушават правата на интелектуална собственост за собствено облагодетелстване. Ето защо би в тази връзка е, е важно да се увеличава законния достъп до продуктите на интелектуалната собственост в електронното пространство. Подкрепата за малките и средните предприятия, както винаги, е нещо важно и за това, каквито и механизми да бъдат приети, те не бива да водят до прекомерна административна тежест. Аз мисля, че в край на краища ще се получи един премерен, изчерпателен доклад, който добре отразява сегашното състояние в областта на интелектуалната собственост и нейната защита. Благодаря. Сега в качеството си на председател вече моля колегите е, да се изкажат, ако желаят. Мистер Андерсон. tack herr е, Господин Андерсон. Благодаря, господин председател. Късничко стана. Затова и аз ще премина народния си език. Е, аз си давам сметка, господин председател, за значимостта на темата, но имам някои бележки. Е, когато говорим за пропорционалност, е, не бива да се създават наистина условия, стимулиращи злоупотребата, нарушаването на правата на интелектуална собственост. Аз самия внимателно съм се запознал с този въпрос и добре разбирам колко е важно да се поддържа едно равновесие. Е, една патентна система е сложен механизъм и отделните му части следва да съжителстват безпроблемно. А прочен проблеми е имало, ако вземем американската практика в Съединените щати. Та, та нека да, да изпълним със съдържание този момент. По-нататък, за защитата на потребителите огромно значение отдавам на този въпрос, но защитата на потребителите все пак не може да се отъждествява с защитата на интелектуалната собственост. Двете неща не бива да се смесват. Трябва да се прокара разграничение и, и в това отношение, мисля, проектотекстът може да бъде подобрен. След това засягате въпроса за малките предприятия. Да, добре е този, този въпрос да присъства. И също така смятам, че би било добре, като се констатират, както вие констатирате, проблеми за защитата на интелектуалната собственост, все пак от друга страна трябва да се запитаме за границите на един патент за границите на една търговска марка. Те непрекъснато се разширяват. Ако вземем директивата за търговските марки, защо тя се оказва проблем? Защото така и не можем да очертаем периметъра на защитимото на патентоспособното, е, на търговската марка, така че в доклада трябва да се засегне и въпроса за изключването на обекти от приложеното поле на защитата. Благодаря. Има ли други желаящи? Изненадващо, но явно няма. Uh, uh, thank you then for the, from uh, as a reporter, I thank you for the, for the... Благодаря ви. Uh, на, на комисията, на господин Андерсон и преминаваме нататък. Към 36-та, казва председателят. 26-та, извинете, гледна а, точка от дневния ред. Благодаря, господин председател. Ако е, никой вече не желая да вземе думата, предполагам, това се дължи на умора. Наистина денят беше дълъг. Е, не бих искал да отнемам прекомерно много време по един въпрос, който за първ път се поставя на разискване. И то е, разискване, което е, не би следвало да поражда особени проблеми, тъй като става въпрос за презумпцията за невиновност, материя вече обсъждана от колегите в бившия състав на парламента с решение взето единодушно. И аз с цялата си скромност вземам зададено, презумирам, че след като нещо е решено с единодушие, значи то е добро. И следователно няма нужда да се поставя под въпрос наново. Въпроса за презумцията за е, невиновност е, е разискван по инициатива на Комисията за правата и свободите. Нашето становище поначало бе положително за директивата за засилване на правата, свързани с презумпцията за невиновност и в посока към евентуална еднообразност, е, така че е, лицата, срещу които е образовано производство, да не бъдат смятани за виновни, е, докато не се насрочи процес с всички процесуални гаранции. Та, общо взето, по приложното поле на директивата, значи презумцията за невиновност и нейното прилагане, становището на бившата юридическа комисия е, се свежда просто до засилване на приложното поле на директивата. За да не се стигне до обръщане на тежеста на доказване, което разбира се е изключително важно, Нали? Не може да се тръгва по пътя на негативните доказателства. После въпроса за допустимост или годност на доказателствата, за не само уличаване на лицето и за максималното ограничаване на а, е, задочните а, е, е, присъди. За да може а, във всеки случай лицето да се защити. От друга страна обаче има някои моменти, които вероятно не са били разисквани подробно и които следва да бъдат прецизирани. Като още веднъж казвам, не бих искал да започваме от начало. Но понеже сме нова комисия, по време на нов мандат, е, би трябвало и ние да кажем своята дума по линията на известна по-голяма прецизност на последното съвещание с докладчиците в Сянка набелязахме следното. Първо, въпрос, който по-скоро клони към френската традиция, но вероятно има и по-общо значение, а именно въпроса за държавните органи. Казва се в проекто директивата, че държавните органи не биха могли да правят е, изявления, които е, да опоручават в някакъв смисъл презумцията за невиновност. Обаче, що е то държавен орган, е, доколко той е административен, доколко е политически, е, това са въпроси, които следва да бъдат уточнени. Казвам го, впрочем, защото във Франция въпросът е, нерядко възниква във връзка с е, с министри, които в прекомерно усърдие е, пред е, средствата за масово осведомяване са говорили повече, отколкото е допустимо по отношение на някои обвиняеми лица. И по-нататък, когато се говори за декларации в проекто директивата, би било добре, декларации или изявления, би било добре да се каже изявления и действия. Е, тук виждам господин Кавада, който много добре познава е, материята. Е, знаете, имаме някои информации, някои изложения, които са по-скоро актове нали, или действия на административния орган, не толкова негово устно изявление. Терминологичен въпрос. И тази сутрин говорихме в контекста на гражданското право. Е, е, говореше се за е, исковете с малък материален интерес, нали, какво е праговото равнище и прочее. Тук говорим за дребните правонарушения. За простъпките, тук се затрудняваме някак да установим приложеното поле на директивата. Говори се за дребни е, закононарушения, търси се определение. Съгласно френското законодателство, това са закононарушения, е, които не се наказват с лишаване от свобода, а само с глоба. Но въпросът все пак стои за определението. И после, няма да стигнем до края на въпроса днес, но Говорим за равновесието. Равновесието между презумцията за невиновност от една страна и свободата на печата от друга. Тази дилема е на лице във всяка една демокрация. И, и непрекъснато се търсят решения. Окончателно решение за сега няма. Общият принцип, разбира се, трябва да бъде невиновността. Но от друга страна, не по-малко общ в условията на една демокрация е въпросът за свободата на словото, за свободата на печата. И последно, запознати сме с позицията на съвета от 4 декември. Общо взето съветът се движи в същата посока, както е, и ние и търси засилване на, на, на директивата с някои дребни изключения, например обръщането на тежестта на доказване, но все още не сме стигнали до края на процеса. Ето на, по-кратък от това не бих могъл да бъда. Благодаря. Да, господин Пинто. Кой друг? Senhor Presidente, este é um tema particularmente caro às pessoas. Благодаря, господин председател. Аз и колегите с юридическо образование е, и най-вече възпитани в хуманитарната традиция, вземаме особено при сърце е, тази материя, този, този въпрос за невиновността е, в наказателното производство. И въпросът напоследък става много актуален, впрочем. Има някои фундаменталистки, така да ги наречем, подходи, някои екстремистки подходи е, в някои държави членки, които е, в най-лошия случай е, ни напомнят за най-лошите страници от историята на Европа. И когато законът гласи, че всеки човек се приема за невиновен, докато не бъдат доказани и е, доказано неговото деяние и то с присъда, която е окончателна и подлежи на обжалване, до тогава е, е, презумцията за невиновност следва да действа безусловно. И твърде често този принцип се погазва косвено. Тоест, създават се условия, при които когато делото стигне до съда, общественото мнение е, е, встъпва в ролята на съд, медиите се държат като съдебен орган и някакси самите същинските съдебни органи са повлияни е, в решението си. Такива неща наблюдаваме в много държави членки, в които които някакси този принцип за презумцията на невиновност, за невиновност не, не се уважава в пълна степен. И, и тук най-вече трябва да видим фигурата на съдията. Съдиятът е господарят на, на, на процеса, той край на краища постановява присъдата, оправдателна е, или осъдителна. Споровете се водят и, и ще се водят е, е, между е, теоретиците, докато обаче не стигнем до съвсем практическия проблем, засегнат от колегата, а именно за свободата на печата презумцията за невиновност е задължение на магистратите, но не и за журналистите. Добрият журналист, разбира се, не бива да презумира вина или невинност. Той просто трябва да отрази фактите доколкото ги познава. И ако не ги познава пряко, то би следвало да се усъмни в достоверността на тези факти. Подхождайки строго е, в зачитане на презумцията за невиновност, като юристи, би трябвало да изискваме такова поведение и от журналистите, тъй като тяхното влияние е голямо. Презумцията за, за невиновност, което се, която се изисква по-настоящем от един съд, от, от един прокурор, следва да се изисква в не по-малка степен и от медиите е, в интерес на заинтересованото, засегнатото лице. Значи този въпрос за поведението, добросъвестността на, на медиите следва да се акцентира. И най-сетне, господин председател, това вероятно е правото, което има най-голямо влияние върху процесуалните гаранции, върху процесуалното право на е, всяка една държава членка. Фактически, винаги когато се погазва процесуалното право, в дъното е, е поведение в разрез с е, презумцията за невиновност. Благодаря. Госпожа Ферара, като имате предвид, колеги, че времето изтича. Благодаря, аз съм докладчица в Сянка е, по, по това становище, както тук, е, така и в е, Комисията за правата и свободите. Аз съм пристрастна и като юрист, но разбира се и от чисто човешка гледна точка. И, както колегата току-що каза, въпросът е, е деликатен, щекотлив, спорен, съгласна съм изказаното от господин Дюран от нашия докладчик по становище, особено Впрочем, имайки предвид, че ние е, работим възоснова на вече взети от е, е, предишното събрание, взети от предишното събрание решение. Но това не означава, че нали, не можем да си кажем мнението. Говори се тук за окончателна присъда. Не знам дали допълнително не би следвало да подчертаем, както посочи господин Дюран, че окончателната присъда е неподлежащата на обжалване. И вече по четвърти член се предвижда възможността обвиняемото лице или разследваното лице да се позове на нарушаване на правата си за презумпция за невиновност. И в тази връзка свободата на, на печата Нали, твърде често в публичното пространство за обвиняеми лица се говори така, сякаш вече са признати за виновни. Вече друг бил случая, ако става въпрос за действия или изявления на държавни или административни органи. Е, освен случаите, в които е, дадено административно изявление не води до, до конкретни административни последици. И по-нататък, ако вземем пети член, ясно е, на, на нас като юристи ни е ясно колко важна може да се окаже е, терминологията с оглед на превратното понякога тълкуване на един акт в трета линея от петия член се говори за укрепване на, на презумпцията и в частност, когато е, съдът разглежда въпрос за вината, вероятно би било по-добре да се говори за наказателна отговорност. Нали, още видите, в самия текст е, се въвежда презумпция за виновност като някакси некоректно се говори за вина. Там, където би трябвало да се говори за наказателна отговорност. По-нататък дребните нарушения. Не е ясно какво се има предвид. Осми член трета. Това е трънлива тема и би трябвало да се разработи по-добре или пък както обичайно правим, когато не можем да стигнем до един определение, да заличим тази част. Понеже край на краища тук не става въпрос за процесуал на някаква уредба. Значи, значи, значи имаме или опростено, някакво съкратено производство, от една страна или е, производство, е, което би довело до лишаване от свобода, е без значение. Или ако искате да говорим отделно, все пак да говорим за опростено или съкратено производство, вместо да говорим за съставите. По-нататък различните уведомления. Лицето, срещу което е образувано наказателно производство, би трябва да е- бъде уведомено за това, с оглед правото му да, да присъства. И, и трябва да се гарантира прилагане на всички форми на призоваване и известяване, съгласно законодателството на съответната държава членка, и едва тогава да се пристъпи към задочно разглеждане на делото. 48 от 2014 е, прогласява правото на е, представителство и защита е, по време на процес и според мен нещата не стават по-ясни в е, буква Б тук. Напротив, е, внася се едно объркване, като се казва, че присъдата става окончателна е, едва след като е сведена до знанието на заинтересованото лице. Но, но това уведомление би трябвало да, да се предвиди още от самото начало, а не чак на края на производството. Eh, е, sicuramente c'è un, un appoggio ecco, da, da parte nostra. Grazie. Така, благодаря. Господин Зевка panie przewodniczący! ponieważ mamy mało czasu a ja mógłbym bardzo długo na ten temat się. Благодаря. Малко време ни остава, господин председател. Аз разбира се бих могъл надълго и на широко да говоря, както впрочем колегите до сега. Бих могъл да приведа примери и не малко, когато е, са да си затваря очите. Но преди всичко е, Държа да благодаря на господин Юран. Напълно съм съгласен с него, с а, а, госпожа Ферара, с колегата Марини Епинто. И бих искал нашата докладчица в сянка госпожа Комодини да вземе думата, тъй като тя определено има какво да каже. Та ето на аз си отстъпвам думата си. Да, председателят дава думата на докладчицата в сянка. Само е, няколко неща. Ще кажа, пък и по-късно с господин Дюран е, двустранно ще обсъдим въпроса. Вярно е, че предишната правна комисия вече е вземала решение с гласуване. Проекто директивата наистина поражда е, въпроси за доизясняване, за отстраняване и освен работата извършена вече от колегите от преходната легислатура, остават някои неща, наистина, за, за доуточняване. Като най-сериозното от тях е наистина за ограничаването на презумпцията за невиновност чрез допускане, обръщане на тежестта на доказване. Не ме ми се струва, че предходното становище е, е правилно в предложението си втора линия от пети член да бъде заличена. Мисля, нямаме разногласия по този въпрос. На последното съвещание на докладчиците в Сянка разгледахме също възможността по-добре да се разпише четвърти член, особено в частта си за ограничаването на лицата на публична длъжност в публичните им изявления, които и действия, впрочем, които биха нарушили презумпцията за невиновност. И аз мисля, че това понятие лице на публична служба се разбира достатъчно добре във всички държави членки, до такава степен, че предложението, което получихме вчера от господин Дюран, би могло да породи въпрос, поне според мен, Особено, що се отнася до термина употребен в него, а именно политически органи или политически власти. Публичната или обществената роля или служба би трябвало да обхваща и политически и административни постове. Докато политически би могло да разшири периметъра до членове на законодателни събрания, кандидати в политически кампании, партийни активисти официални представители. Не съм убедена, че трябва да отиваме толкова далеч. Е, нали, факт, и бихме могли да кажем публична служба. Нали, без да говорим за лицата, но, но това също е твърде широко и според мен те първа трябва да го обсъдим. Все още имам своите съмнения по 11 член събиране на данни. 11 член гласи, че държавите членки предоставят на комисията данни, е, сочещи прилагането на директивата. Във връзка с 27 точка от преамбюла, съгласно която държавите членки събират информация за изпълнението или упражняването на правата по директивата като все така се включват данни, записани от правоохранителните органи, що се отнася до ползваните средства за защита. Наистина ли трябва да става това? Информацията да се отнася само за случаите, в които се е стигнало до защита на, на правото на невиновност или и във всички останали случаи. Тъй като в оперативната част на директивата се говори за информация по изпълнението на директивата, а не за, за средствата за защита, за случаите, в които е, се приема нарушаване на презумцията за невиновност. Нали, това трябва да се изясни, защото честно казано, според мен няма, няма да бъде кой знае колко ефикасно веднъж на три години държавите членки да изпращат на комисията просто екземпляри от е, нормативните си актове от който да личи, разбира се, че презумпцията за невиновност е предвидена и защитена. Значи каква информация ще искаме от държавите членки? И това е въпрос. И специално данни и информация за коя фаза от наказателното производство или пък от самото изпълнение на директивата не е ясно. Това, това трябва да се доизясни. Това е. Благодаря. Господин Негреско има думата. Благодаря. Наистина вече проведохме дискусия по въпроса. Благодаря ви за дискусията, която беше проведена и за прозрачността, която беше взета предвид. На следващо място Трябва да допресем за това да има последици, когато не се спазва принципа, свързан с презумцията за невиновност. Когато се наруши съответната разпоредба, трябва лицето, което е извършило нарушението, да си поеме последиците. Но как се извършва оценката, кой събира данните, кой извършва надзора. Данните трябва да бъдат предадени по надлежния ред. Кой проверява това, че държавите членки спазват принципа за презумцията за невиновност. Какво се случва, когато този принцип бъде нарушен от определен публичен орган? Дали нещата си остават както са си и този принцип продължава да се нарушава? трябва да се насочи вниманието върху това дали обвинямото лице трябва да доказва своята невинност. Трябва да се види кога се предвижда такава възможност Важно е да се внесе яснота. Относно съображение 13 смятам, че трябва по ясно да бъде формулиран текста. Немското, извинете, френския термин може да бъде тълкуван на различните езици по различен начин трябва, освен това, да сме по-вниматели по отношение на определението за публичен орган. Благодаря ви. Благодаря. Господин Кавадя. Е Аз ще бъда съвсем кратък. Преди малко господин Дюран посочи трудностите за свързани с защитата на презумцията за невиновност, особено в отношенията с медиите и прочим с общественото мнение. Между другото, бих могъл тук публично да заявя, че аз ви имам доверие, наистина, след като съм ви наблюдавал в действие, че ще се справите с тази трудна задача. Като естествено предполагам, поне вие клоните в посока към презумцията за невиновност, макар че по происход вие сте по-скоро от пресът, от медиите. Но медиите е, се захранват е, е, от три източника в случая. От полицията, от съда и от адвокатите. И на практика най-вече от към съда днес е, констатираме не точно погазване на презумцията за невиновност, е, тъй като е, в край на краищата съдът успява да докаже своите твърдения, но така или иначе. В страните, в които прокуратурата не е, не е независима от изпълнителната власт, съдът упражнява по-широки правомощия, стремейки се да се отклони от економическо и политическо влияние и това поражда търкания. Но във всеки случай аз ви имам доверие е, и смятам, че ще справите успешно с диалога по това предстоящо становище. Благодаря ви. Благодаря, господин Дюран. Дали иска да каже нещо в заключение? Не, не, juste à titre conclusif, d'abord pour... Да, да, само в, в заключение, благодарейки на господин Кавада и на всички, които ми изразиха е, доверие, надявам се е, да го оправдая. Просто да видите е, колко е трудно. Докладът засяга основи на демокрацията и прецизирайки, допълвайки, рискуваме да отидем твърде далеч а от друга страна да нарушим равновесието между уредбата, най-общата и ненавлизането в конкретни детайли, които са фактически от административен характер. Благодаря. Преминаваме към последната ни точка. Нямаме точка разни, тъй като господин Андерсон предложи въпросът свързан с споразумението от Маракеш и неспособността на комисията да взема отношение съгласно член 130 да бъдат ам, разяснени чрез писмена процедура. Точка 28 ам, Госпожа Реда има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, колеги, за вашето търпение и се радвам, че много от вас останаха тук, за да обсъдим темата за авторските права. Искам да благодаря и на комисията, че е тук през целия ден. Комисията е, осъзнава колко важна е темата за авторските права и темата е включена в годишната програма на комисията. Има консултации, които проведе комисията през миналата година и те ми помогнаха при изготвянето на доклада ми. Има безпредседентен а, брой на отговори от различните заинтересовани страни. Отговори, които са дадени по време на отделните дебати. А, авторите и е, потребителите а, е, са участвали активно а, е, в консултациите. Законодателният акт от 2001 година има за цел да хармонизира някои аспекти, свърни с авторските права и с цифровото съдържание. При оценка на изпълнението на тази директива се запитах на първо място дали тази директива е изпълнила своята цел, свързана с хармонизацията и а, дали а, техническите развития, които са последвали след 2001 година, а, не водят до необходимостта от адаптиране на това законодателство. Проблемите с а, тер, териториалността и а, преносимостта на. А, действията също определят внасянето на известни изменения по отношение на законодателството с дигиталния пазар. Не са обаче внесени съответните промени, така че да може да се действа безпрепятствено в цифрова среда. Много предприятия и хора на изкуството имат проблеми с това да предлагат на пазара в трансграничен мащаб своите произведения и творби. Има стандарти за минимална защита на притежателите на авторски права. Има минимални стандарти за защита на и на други заинтересовани страни. Не се предвижда обаче защита на правата на обществените ползватели. Правото на изразяване, правото на информиране, това са елементи, които са ам, не са хармонизирани на европейско ниво, ми трябва да бъдат ам, е, третирани национално ниво. Има обмяна на творби на, в трансграничен мащаб и се стига до проблеми. Необходимо е да се спазват и четирите свободи на Европейския съюз, свободното движение на хора, капитали и услуги. Трябва в цифровия пазар да се предвидят повече хармонизирани правила, когато хората искат да се ползват от цифровите услуги, да имат достъп до отделните творби и произведения. И а, това да не е свързано с държавата, в която се намират. и в интернет се създават нови творби, променят се, трансформират се, има дискусии, свързани с прилагането на практика на законодателството за интелектуалните права. Разбира се, един от, е, едно от най-важните изисквания е а, хората да разбират за какво става въпрос, когато говорим за разпоредбите за авторското право. Не говорим за задължителни изключения и ограничения. А, авторските права са много различни в 28-те държави и членки. Обмяната на творби в трансграничен мащаб се е свързано с редица затруднения за това да се а, е, определи кое е правилно или не. Ам, в, на моята фейсбук страница е нарушение, ако ам, а, снема снимката по, през нощта, но не и през деня. Има различия които трябва да бъдат осъзнати от отделните граждани. Има дори предприятия и публични органи, които нарушават авторските права без да го осъзнават. Законодателството трябва да е по-прозрачно, по-добре регламентирано и в тази връзка трябва да има по-високо ниво на хармонизация. И има много свър... трудности, свързани с преносимостта на цифровите услуги. Те се е, третират по различен начин от, аналогични, от аналоговите услуги. Ако трябва да се излучи някаква програма, трябва да бъдат изяснени правилата, които се прилагат в страната, в която се излъчва програмата. Ако искате да предложите същата услуга в интернет или при поискване, трябва да се разяснят правата свързани не само с излъчването, ами с е, е, репродукцията и е, редица други права. Е, има економически е, стимули, които са свързани с блокиране на разпространението на съдържание в трансграничен мащаб. Комисията каза, че ще премахне тези стимули. Директивата от 2001 година трябва да бъде усъвременена, за да вземе предвид новите технологични развития относно архивите и библиотеките. Това също е важен въпрос. Библиотеките са изправени пред следния проблем. Те се опитват да предлагат същите услуги онлайн, такива, които предлагат и офлайн. Те искат, да речем, да заемат книга на хора, които имат затруднения физически да присъстват в библиотеката, искат да се четат съответната книга онлайн. И в такива случаи трябва да има адаптиране на съответните изключения, така че те да отговарят на цифровите реалности. Относно препоръките в моя доклад, най- последователният начин, по който може да се намери решение на проблемите, свързани с териториалната ограниченост, е като а, се използват правомощията, които са предоставени на Съюза от Лисабонския договор и а, авторските права да бъдат включени в регламент. Съществуващите ограничения и изключения трябва да бъдат задължителни. Ем, има а, теми, които трябва да бъдат обсъдени, да се реши кои аспекти са важни за държавите членки и кои не е толкова, да речем, когато говорим за образование. Творческите индустрии са се развили в Европейския съюз от 2001 година, но трябва да се а, гарантира, че а, тези индустрии водят до генериране на достатъчно приходи, така че хората, които се занимават с тях, да могат да си покриват разходите. авторите да имат възможност по-добре да договарят условията. Относно въвеждането на единно название. 14 години са били необходими, за да се стигне до оценка на директивата. Сега говорим за регламент, така че нещата няма да се ускорят в бъдеще. Необходимо е да има технологична неутралност и гъвкавост, така че а, във времето да а, се, се бъдат взети предвид технологичните развития. Има списък с изключения и ограничения. Той води до някои въпроси. Концепцията е много по-различна от американската или от англосаксонската. И о, ограниченията и изключенията се замесват от о, отворена норма. Но трябва да се вземат предвид новите начини на употреба и да се даде възможност на съда да тълкува съществуващите ограничения и изключения по такъв начин, че те да бъдат взимани предвид при постановяването на решенията. В моя доклад аз призовавам за по-голямо част на Европейския съюз при спазването на авторските права, нещо, което липсва в англоамериканската традиция, свързана с авторските права. Такива отворени норми са обичайна практика в правните традиции на континента. Искам а, да кажа в заключение следното. Някои точки трябваше да включва в този доклад под формата на изменения, които вече съм ви изпратила. Те са представени като изменения, защото обема на доклада е ограничен. Но тези а, точки също са толкова важни, както и останалите включени в доклада и ще продължим дискусиите с вас по тази така важна и а, актуална тема преводачите ни предоставих още 7 минути. Имаме 4, ма 5, ма 6, ма 7, 8 станаха ораторите. Е, Господин Каваляр. Благодаря. Господин председател, госпожо докладчик, вие изложихте много, много важен въпрос, защото той има своето огромно економическо отражение за културната индустрия. Тя не може да се развива, ако не са защитени авторските права. Губят се стотици милиони евро всяка година. Много от колегите вече се изказаха. Аз бих искал, господин председател, да отложим дебата, за да разполагаме с достатъчно време, а не само с едни хубави фрази да замазваме бих искал дебата да се отложи, за да бъде подготвен сериозно и да се проведе задълбочено. Мисля, че въпросът е много, много важен и той не може да чака. Виждам, че колегите са съгласни с това предложение. Докладчика дали е съгласна? Да, защото темата е много важна и спешна, в смисъл, че комисията ще изготви предложение след няколко месеца и ние трябва да си дадем достатъчно време по време следващото заседание да обсъдим темата. Добре, благодаря. Тази тема се отлага. Благодаря на преводачите за това, че ни отделиха допълнително време и се надявам да ви видя и по време на следващото ни заседание.